Très bien, je vous propose de... de... Скъпи колеги, предлагам ви да започнем днешното заседание. Второто заседание на нашата комисия. Най-напред ви благодаря за присъствието. Надявам се колегите, които закъсняват да се присъединят към нас по-късно, но им дадохме вече 10 минути, така че мисля, че моментът е настъпил да започнем работа. Предполагам, че няма възражения по проекта на дневния ред. В такъв случай го смятаме за прият. За ваше сведение, както обикновено мога да ви осведомя, че има превод на 16 езика за днешното заседание и че работният файл за днешното заседание е на разположение в приложението и e митинг и че заседанието се излъчва по интернет. Получи също така препоръките на координаторите по електронен път. Ако нямате възражения, приемаме коментарите на, и препоръките на координаторите. Благодаря ви и така стигаме до съществото на работата ни за днес. Както знаете, взехме решение заедно да предложим за днешното заседание, днешната комисия, три национални агенции, да ни представят организацията на национално равнище за темата, която ни вълнува. И също така да разгледаме трите зони, които са обособени на европейско равнище. Така че най-напред държа да благодаря на френският орган АНСЕС, представени от госпожа Вебер и господин Тиери, за което им благодаря. Те първи ще започнат днешното заседание. От името на Кеми тук са Катерина Лунберг и Елс, Елса Росен. Благодаря ви също за присъствието сред нас. И накрая от името на HSI е сред нас е господин Клейтън и господин Уолкърт. Благодаря ви също, че откликнахте на поканата ни. Благодаря ви също така, че много бързо отговорихте на 72-та въпроса, които ви отправихме. Казвам го публично с много малко време разполагате, но ние работим с много съкратени срокове в нашата специална комисия. Благодаря ви за ясните отговори. Предполагам, че ще има и доизяснителни въпроси, но това е първи етап на обменът между нас и тъй като вече отговорили писмени, писмено преди днешното изслушване, възможно е да ви поискаме отново писмени отговори и след изслушването. Благодаря ви. А сега заседание, метода на работа, който избрахме за днес е по-различен от този на първото ни заседание. Именно избрахме те нареченият метод на пинг-понг, т.е. всеки отговор, въпрос ще получава отговор. Най-напред ще изслушаме изложенията на тримата ни гости в рамките на 10-15 минути. Ще започнем с Ансес, после ще изслушам представителите на Кеми и накрая на HSE. Така че ще ви припомня принципа, след като слушаме изложенията. Принципът е една минута време за въпрос и две минути време за отговор. И ако съответният колега сметне, че не е получил достатъчно изчерпателен отговор, може да зададе допълващ въпрос. Но си ви моля да не забравяйте, че разполагаме с ограничено време, така че първо ще дам думата на докладчиците и на координаторите, след което ще дам думата на останалите членове на нашата комисия без повече забавяне ми предлагам да преминем по същество и незабавно давам думата на госпожа Франсуаз Вебер от агенцията АНСЕС, като ще ни, ни представи организацията на Френската компетентна агенция и ще ни запознае с подробностите на функционирането й. Госпожо Вебер, имате думата. Благодаря ви, господин председател в рамките на няколко минути, без да отнема много от времето ви. Бих искала да ви запозная с някои елементи от системата на Франция за ставане на решителни на фитофармацевтичните продукти. Не знам дали виждате диапозитивния, да, ето го. Най-напред няколко, с няколко думи разпределението на ролите в Франция между министерствата и АНСЕС. Всъщност има две, два компетентни органа. От една страна са министерствата, които разбира се, гласуват от е, името на Франция по постоянният комитет за активните е, вещества и останалите елементи. А Министерството на сърското стопанство отговаря за хоризонталните мерки, за прилагането на директива 128 от 2009 година за изключението от 120 дни, за което отговаря Министерството, а не нашата агенция, за спешните мерки и като цяло за проверките и контрола. АНСЕС е научна агенция, агенция за санитарна безопасност и АНСЕС играе ролята на компетентен орган, като докладващ орган за оценките на активните вещества. Също така отговаряме за оценката на формулите на продуктите, припуснати на пазара и от 1 юли 2015 година нашата агенция също така носи отговорно взимането на решението за пускане на пазара и всички процедури, свързани с нея, било то за замяна, подновяване или отнемане на разрешителното. От 2015 година въведохме и система за фито за превенция по отношение на фитофармацевтичните продукти и за контрол, но системата ни за контрол е доста по-малка сравнение с тази на министрите. Така че, както виждате, имаме споделена отговорност между нашата агенция и правителството. А сега нека да се върна няколко думи на АНСЕС. АНСЕС е агенция за санитарна безопасност, създадена през 2010 година, в която се объединиха две агенции. Едната отговаряща за безопасността на храните, другата за безопасността на околната среда и труда, като имаме цялостен подход в рамките на принципа единно здраве. И се оказва, че това е много полезно за оценката на активните вещества и фитофармацевтичните продукти. Отговаряме за безопасността на храните, на околната среда и на труда. И в рамките на този си мандат нашата агенция прави оценка на химикалите, на биоцидите, ветеринарните препарати и също така за веществата, които са в списъка на регламента РИЧ. Също така отговаряме и за хуманното отношение към животните, здравето на растенията и хранителната безопасност. Всички тези дейности, като например храната на здравето на животните, в частност здравето на пчелите, вървят ръка за ръка с хранителната безопасност и, например, разполагаме специализирана лаборатория, посветена на здравето на пчелите, която се използва и при оценките на фармацевтичните продукти. То всички тези дейности, с които се занимаваме, е, са в тясно сътрудничество в рамките на една много интегрирана агенция. Организацията на агенцията отразява тези четири основни мандата, с които сме натоварени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 традиционната ни функция на, за отказване на подкрепа, имаме още три основни цели. Първата обхваща 11 лаборатории, които вижте в тясно, посетена на здравето, безопасността на храните, здравето на растенията и на животните. Работим с референтните национални лаборатории, националните европейски лаборатории и референтната лаборатория на СЗО. И мога да ви предоставя таблицата за организация на агенцията, ако имате нужда от нея. Следващият център в рамките на нашата организация се занимава с оценката на риска, било то физически, химически или биологични рискове, като тук се, се занимаваме и с въпросите с електромагнитното поле, замърсяването на почвите или опасността от някои инфекции. И също последният ни център се занимава с регламентираните вещества, аз съм координатор на този център, който се занимава с оценката и издаването разрешителни за биоцидни на биоциди, на ветеринарни препарати и също така на препарати за на защита. Какви са основните ни принципи на организация, които гарантират доброто функциониране на нашата агенция? Четири са водещите принципи. Първият е независимост и безпристрастност. Имаме много ясни правила, които гарантират научната независимост и избягването на конфликта на интереси в цялостната ни дейност. Работата ни също така се основава не само на вътрешната ни експертиза, но при всички случаи се допитваме и до панели от научни експерти, които са външни за нас, които, с които се работи въз основата на Дръжни процедури на всеки път, по всеки случай и всеки път съблюдаваме за пълното отсъствие на конфликт на интереси. Вторият бъдещ принцип е свързан с прозрачността, честност, с публикуването на всички становища. На трето място е непрестанен достъп и диалог с заинтересованите страни. Работим въз основата на харта за отвореност към обществото. Всички заинтересовани страни са част от управлението на агенцията и в това отношение диалогът с ползителите на продукти за растителна защита е много важен за нас. И последният важен елемент нашите постижения се основават на отлични научни данни. Винаги работим въз основата на конкретни проучвания и се опитваме винаги да обосновем възможно на най-ясно научните доводи, на които се основават нашите становища, но също така и а, несигурността, която понякога си остава след нашата оценка. Важно е да обясним както какво знаем, така и какво не знаем как изглежда управление, схемата на управление на нашата агенция. Прилагаме на принципа тези принципи. Има управителен съвет, състоящ се от пет колегиума. Първият представлява по попечителството на агенцията, втория представлява профсъюзите и представителите на продателите, третия колегиум, който представлява неправителствените организации и а, други професионални организации които също са чест от управителния съвет. Разполагаме, разбира се, и с научен съвет, който е независим и който ръководи научните и методологични препоръки на агенцията. И за да можем възможно най-добре да интегрираме диалог с държавните страни, имаме комитети по тематичен принцип, където участват различни заинтересовани страни и в рамките на които по няколко пъти годишно обсъждаме стратегическите насоки на агенцията. И накрая основа, по отношение на фитофармацевтичните продукти, създадохме специфична платформа за диалог с заинтересованите страни, която е отворена за всички проявили интерес на интересовани страни. В на тази платформа обсъждаме методът ни на работа, обясняваме последните резултати и даваме отговор на всички отправени към нас въпроси. И последна особеност имаме и етичен е, комитет, който се занимава с е, конфликта на интереси. Този комитет се председателства философ. Обеднява експерти по правни въпроси и други. Те са наши съветници по всички аспекти, свързани с е, професионалната етика и конфликта на интереси от съществено значение за надежността на работата на нашата агенция. По отношение на продуктите за растителна защита, бих искала да кажа няколко думи за разрешителните запускане на пазара, притесненията на заинтересованите страни беше нуждата да се гарантира най-строго разграничение между оценката и процеса на взимане на решение. И това се отразява и в структурата на нашата агенция. Както виждате в дясно на екрана, има независима дирекция, се занимава с научната оценка и тя е напълно различна от органът, който взима решение за като взима самото решение. Единствено и само директорът на тази дирекция носи отговорност за тази независима оценка. В момента, в който приключи независимата оценка, заключенията се прехвърля на органа, който се занимава с издаването на разрешителното, като всичко това се включва в системата за фитофармакологична бдителност, като този принцип се основава на три вида инструменти. На първо място е мрежа за наблюдение в атмосферата, в водата и в почвите. Става дума за една много мащабна система за отмъдателни органи. Има също така и възможност ад-хок проверки, когато има сведения за нежелателни странични е, ефекти и също така по такива очи, изследвания могат да се правят от заинтересовани производители, независимо учени или от който друг прояви интерес. Както виждате, има зависима научна оценка, фитофармацевтична бдителност, която допълва и разяснява решението и разбира се, следим непрестанно научната литература, всички налични данни. Независимата научна оценка също така е съпъствана с ам, съвета на независими научни експерти те преглеждат а, оценката и я одобряват. Така че така работим в рамките на продуктите за растителна защита. Няколко думи в подробности за дирекцията, която изготвя оценките. Тя прави оценка както на опасността, така и на рисковете. добро място опасността, включително и по отношение на изготвянето на класификациите и риска за човека, животните и околната среда. Прави се оценка и на ефикасността, както за активните вещества, по които ние сме докладващи държава членка, така и за продукти, които ще бъдат пуснати на пазара. Както вече казах, тази дирекция работи в, с подкрепата на независим експертен комитет и също така много активно участва в международните дейности за, за разработване на методология, норми и а, оценки на активните вещества. По отношение на ресурсите работим с 160 учени, от различни области, след като има и лекари, епидемиолози, има и биолози, и всичките участват в непостоянното следене на всяко, един от, всяко едно от досиетата, като има също така и административна подкрепа. С няколко думи дейността ни е по отношение в Франция. Както вече казах, от една страна е независимата дирекция, която изготвя независима научна оценка. На второ място е фитофармацевтична таблителност, която гарантира последващите дейности и оценки след пускането на пазара, ръководни насоки, които ни позволяват да обясним възоснова на какви критерии вземаме решение за пускане на пазара. И в заключение тъй като се опасявам, че времето ми изтича. В заключение бих искал само да ви припомня. А, извините, беше се загубил депозитива. Та, има на последно място и обществен регистр, в който се публикуват всички оценки и всички резултати. Разполагаме с база данни на продуктите и също така е интересно да споменем, че имаме и харта за отношения с заинтересованите страни. Разбира се, към нас се обръщат различни заинтересовани страни, независимо дали става дума за професионални асоциации, НПО, заявители за пускане на пазара. Всички тези заинтересовани страни искат да се свържат с нас и да ни представят своята позиция. И за да може тези взаимоотношения да се свършват по възможно най-прозрачен начин, въз основа на съветите на Комитета за етични въпроси, изготвихме регистър, в който се записват всичките ни срещи, които дава възможност да се направи анализ на равнопоставеността при достъпа на заинтересованите страни до агенцията. В заключение, и за да допринесат от дебатата във вашия парламент за пътят от тук нататък. Смятам, че от наша гледна точка европейската нормативна уредба гарантира високо равнище на защита както на общественото здраве, така и на околната среда и вероятно една от най-ефикасните системи в света. При след това трябва да се постигне напредък по няколко в няколко области. На първо място трябва възможно най-рано да се отразява на научният напредък, в частност чрез разработването на нови методологии за натрупването на рискове, например, и ам, въвеждането нови подходи в момента, в който са на лице нови научни инструменти. Също така може да се подобри прозрачността и достъпа до оценките и данните, тъй като сме убедени, че това е основното условие, което гарантира надежността и авторитета на нашите оценки. Също така сме обезпокоени, тъй като искаме да постигнем напредък в целите ни да се гарантира възможно най-бързото е, изваждане от е, пазара на вещества, които представляват повод за безпокойство. В момента а, има такава възможност, съгласно законодателството в сила, но инструментите не са достатъчно ефикасни. Освен това, отбелязваме много сериозно разминаване в оценките, които се правят в различните области, като например по отношение на продукти на защита и ветеринарните продукти, например. Оказва, че при едни същи резултати поради различната нормативна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 стига до различни данни за отношението и риска в околната среда и е много трудно да се каже, когато намерите някакво а, проблематично вещество в а, водата, например, че то е приемливо от гледна точка на законодателството за допустимите равнища при ветеринарните продукти, но не и при продуктите за защита на рожители или обратното, т.е. трябва да има хармонизация между тези две уредби. Благодаря ви, с, с, с радост ще отговоря на въпросите ви. Много ви благодаря, госпожо, за това изложение. Мисля, че всички си водиха бележки за това, което казахте, така че е, ще допълни съществено въпросите, които е, ни интересуват. Сега давам думата на, Катерина Лимбек е, от Шведската агенция. Предварително ви благодаря. За 10 минути максимум. 10 до 15 минути максимум, моля. Um, Бих искала да ви дам кратка уводна информация за нашата агенция по химическите вещества и нейната роля при, при издаване разрешително за пестициди. Аз съм Катерина Лунберг. Аз отговарям за оценка на различни вещества, най-вече биоциди и пестициди. Тук до мен е нашия главен юрисконсулт Елса Росен, която също работи в нашата агенция. Шведската агенция по химически вещества е централният орган за контрол върху химическите вещества. Ние сме подочетни пряко на шведското правителство. Бяхме основани през 1986 година. В агенцията ни работят почти 300 души. От тях около 10 работят пряко върху оценката на активните вещества в пестицидите и 35 души работят с издаване на разрешителни за такива продукти като пестициди и още около 10 души работят върху проверката на изпълнението работата с експертите, координирането с Европейския съюз в сферата на работата с пестицидите. Също така имаме юрисконсулти. Имаме редица задачи. Сред тях разработване на законодателство в сферата на химическите вещества. Също така проверяваме заявките за одобрение на активни вещества – и също разрешителни за продажба и използване на продукти за растителна защита и биоциди на национално ниво и също така извършваме проверки, включително и проверки на изпълнението. Агенцията е компетентен орган за продуктите за растителна защита, изпълнението на съответния регламент ние оценяваме ефикасността и остатъчните нива, също така и завършваме целия анализ и управление на риска във връзка с, с използването на пестициди и биоциди на национално ниво. Тази дейност е разделена на различни отдели, сред различни отдели има отдел, който работи върху активните вещества, т.е. нарича отдел за оценка на вещества. Има цял един отдел, който работи върху издаване на национални разрешителни за продукти за растителна защита. Има отделен отдел, който се занимава с, с проверка на изпълнението. Разбира се, имаме юрисконсулти, имаме правен отдел, който също така участва в нашата работа. Имаме също така редица експерти в различни сфери. Това е необходимо за извършване на анализи и оценката. Разбира се, при работата с пестицидите ние се ръководим от регламента, но също така ние се стремим да изпълняваме целите на шведското правителство. Има редица цели, свързани с опазването околната среда. Е една от тях е цел, свързана с поколенията. Целта е да предадем на следващото поколение околна среда, която няма да увеличава екологичните проблеми и здравните проблеми, както Швеция, така и извън нея. Също така имаме 16 цели, свързани с качеството на околната среда. И една от тези цели се отнася точно до недопускане постъпването на токсични вещества в околната среда, т.е. да имаме нетоксична среда. И тук четири фактора са от особено значение. Ние сме убедени, че че това са следните фактори. Знания за свойствата на веществата, наличие на информация за веществата в химическите продукти, материали и изделия, че особено вредните вещества не трябва да се използват и че необходимо е също така да има критерии, който да позволява да се прекратява производството и издаване на разрешително за определени продукти и също така, че не трябва излагането или контакта с тези вещества да е вредно за хората или за биоразнообразието. Това ни дава ясна посока при определяне на приоритетите в нашата дейност. Когато разглеждаме регламента за продукти за растителна защита, ние смятаме, че действащо законодателство като цяло осигурява високо ниво на защита на здравето на хората и животните, както и опазване на околната среда и предлага хармонизирани норми. Обаче, смятаме, че е важно да се запази критерия за прекратяване на действието на разрешителните Въз основа на вредите и това включва и дерогацията въз основа на пренебрежимия риск. Също така е необходимо да бъдат запазни принципите за сравнителен анализ. Също така бихме приветствали някои подобрения в регламента, по-специално бихме искали, че е възможно да се улесни издаването на разрешителни на нискорискови продукти, да се премахне оценката възоснова на еднократно представително използване от оценката на активния ингредиент. Процедурите следва да бъдат променени, за да се финализира оценката на риска на активните вещества преди одобрението и също така да се удължат срокове, свързани с подновяването на разрешителните за продукти и да се прехвърли отговорността, която е свързана с защита на лични данни на отрасъла. Благодаря ви и с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Мерси. Благодаря ви много. Много ви благодаря, госпожо Лунберг. Сигурно ще има въпроси върху вашето експозе. Сега давам думата на госпожа Елизабет Клейтън от Великобритания също за 10 до 15 на минути. Тя е също от компетентната агенция на Великобритания. Добър ден, много ви благодаря за поканата да участвам в този обмен на мнение. Аз съм Карим Клейтън, аз съм директор на отдела по регламента за химическите вещества в нашето правителство и моят колега е човек с много широк опит при прилагането на регламента за продуктите за растителна защита. Първо искам да разкажа за нашата агенция. Ние сме независим регулатор, който се занимава с безопасни и здравословни условия на труд. Нашата цел е да предотвратяваме смъртните случаи, заболяванията и уврежданията на работното място. Ние сме пряко подчинени на правителството и също така разчитаме на външни независими експертни оценки. Ние трябва да извършваме следните задачи. Експертни действия, е, трябва да бъдем политически независими и трябва да бъдем независими и да установяваме фактите. И ние отговаряме на всички тези критерии, изпълняваме всички тези задачи. Ние работим с, с правителството и ресорните министри и заместник министри. Имаме почти 300 души в нашия щат и всички те са длъжностни лица. Много от тях са премили обучение и като инспектори. Ние работим в областта на гарантирането на изпълнението на законодателството. основния законодателен акт за нас е за съответния закон в Обединеното кралство. Ние също така провеждаме разследвания, като една от целите е да установим истината, но също и да бъдат извлечени съответните полки за бъдеще. Светът непрекъснато се променя и затова използваме научни становища, за да разберем променящия се свят. Искаме нашата държава да бъде едно от най-безопасните места за работа и за извършване на економическа дейност регламентът за химическите вещества е нещо, което се занимава целия ми отдел и ние обхващаме цялата територия на Обединеното кралство. Също така работим и извън Обединеното кралство по специални спогодби, сключени между нашата агенция и други компетентни органи. и имаме специално разработена политика във връзка с пестицидите. Имаме законодателство, което е свързано с химикалите и ние разработваме политика и законодателство във връзка с химическите вещества, работим и оперативно по изпълнение на законодателството по биоцидите, пестицидите и контрол за използването им. извършваме дейности в рамките на регламента РИЧ и регламент на Европейския съюз за етикетиране и упаковки. Също така работим по издаване разрешителни контрол за вноса и износа на химически вещества. Също така ние работим по законодателството в Обединеното кралство, което е транспонирано законодателство на директивата за здравословни и безопасни условия на труд на Европейския съюз и други относими актове. Ние работим с специалисти по правото, специалисти по разработване на политика, екипи, които отговарят за спазване на законодателството. Имаме експерти в най-различни дисциплини – ние регламентираме сектора на химическата промишленост. Ние разбираме, че химическите вещества са много полезни за обществото, но също така те могат да бъдат риск за здравето на хората и околната среда. Затова работим ефикасно, ефективно и по пропорционален начин. Също така ние като независим регулатор се занимаваме с регулиране на пестицидите. И също така ние се финансираме както от бюджетни средства, така и от таксите, които плаща отрасъла за получаване на разрешителни. Опираме се на независими научни становища, които възлагаме на независимия външен научен комитета и експертите се привличат в съответствие с правилата, разработени от правителство, така че да се избегне конфликт на интереси. Този научен комитет също така привлича и външни експерти и имаме също така наши вътрешни процедури, които да гарантират качеството и последователността на нашите решения. Също така редовно поддържаме контакти с заинтересованите страни. Имаме форум за пестицидите, например. В него участват всички представители на отрасъла с стопанските производители, неправителствените организации. Също така имаме група за връзка и други връзки и други контакти, извинете, поддържаме с автопанските производители, растениовъди, например, и т.н. нататък. Също така имаме много сериозни връзки с, с научните среди в Обединеното кралство и в света. Например, имаме много интензивни контакти с, с Сдружението на учените в областта на биологията. Работим също така и под егидата на ОИСР. Така че, накратко казано, нашият подход към регламента за пестицидите е такъв, че ние сме независим орган. Всички служители, които отговарят за разрешителните за пестициди, работят на едно място, спочиняват се на едни и същи правила. И също така имаме достатъчна критична маса от експертни знания, от експерти. Ние се стремим максимално да спазваме законостановените срокове, да гарантираме предсказуемост и нашите такси и таксите, извинете, които ние събираме, също така са насочени към подобряването на стандартите на нормативната ни дейност, и както и на други дейности. Работим с външни експерти, подчинявайки се на съответните правила и указания на правителството на Обединеното кралство. Имаме много добра комуникация с заявителите и провеждаме редовни контакти с заинтересованите страни и техните обединения. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви с удоволствие, ще отговоря на всички ваши въпроси. Ние ви благодарим, госпожо Клейтън, за вашето експозе. Благодаря и на трите структури, които изпратиха свои представители, за да ни запознаят с начина си на работа. Така можем да започнем дебата. Е, господин Норберт Линкс е, отсъства. Госпожа Даляй е, ще открие заседанието с въпроси и отговори чрез първия си въпрос за една минута. Благодаря на трите агенции, които участват в днешното ни заседание. Впечатлена съм от енергията, с която те работят. Имам обаче един въпрос, който е по-скоро с хоризонтален характер – като видим как се правят изследванията и твърдостта, която проявяват вашите правителства, Искам да попитам как се отнасяте към редовното поставяне под съмнение на становищата на научните органи във връзка с продуктите, които се пускат на пазара. Има много голямо разминаване между становищата на европейското обществено мнение и вашата работа, вашите становища. Вие как, какво мислите? Защото хората проявяват голям интерес, но често успорват вашите становища. Е, Мисля, че този въпрос бе адресиран към трите агенции за това. Давам думата на представителката на АНСЕС, за да започне. Благодаря, господин председател. Ясно е, че се намираме в период, в който обществото има страшно много въпроси за околната среда, за химическите продукти и за фитофармацевтичните и пестицидни продукти. Това са легитимни въпроси. И всеки от тях трябва да получи отговор. Вярно е, че това е трудно и за нас, и за нашите служители. Но ако се задават въпроси, това означава, че има нужда от отговор. И ние сме длъжни да намерим този отговор. Трябва да можем да отговорим, когато се поставя под съмнение нашата работа и да съумеем да доказваме нейното качество. Благодаря, госпожо Лунберг. Имаме съзнанието, че се подхожда по различен начин към тълкуването на научните изследвания. Ние нямаме основание обаче да поставяме под съмнение информацията, която ни дават предприятията, когато кандидатстват за одобрение на един или друг продукт. Ние извършваме независима оценка чрез експерти от различни области на човешкото познание. И също така сравняваме различни проучвания с оценката, която се извършва. Така че е, за нас е, няма кой знае какви затруднения от такова естество в нашата работа и при извършваните от нас оценки. Наред с това, възможно е различни изследвания да се стигне до различни резултати. Обаче, от друга страна съществува агенцията ЕФСА и там също може да се поиска оценка. Тоест процесът е много прозрачен. Ние смятаме, че този процес е много сериозна основа за решенията, които вземаме. Благодаря. Господин Лекут, благодаря, господин председател. Европейският съюз има най-строгите регулативни стандарти, може би в света. Ние имаме много ясно законодателство и насоки, които се дават от много добри специалисти от цяла Европа. Ние сме независим регулативен орган и спазваме тези насоки и законодателство до последната буква. Нашата работа подлежи на партньорска оценка както вътре в Обединеното кралство, така и извън Обединеното кралство от други държави членки и от агенциите на Европейския съюз, ЕСА и също така ЕКА, Европейската агенция за химикалите. Ние много строго се придържаме към насоките много открити са нашите заключения. Те могат да под, бъдат подложени на успорване както от заинтересованите и заявителите, така и от всички, които проявяват интерес. И ние, разбира се, сме открити към всякакви критики, за да можем да подобряваме чрез тях работата си. Като цяло, обаче, изготвяме внимателно становищата си, така че те да могат да удържат на критиката. Е, благодаря. Предлагам да продължим с въпросите. Господин Барт Стас съдокладчик, е, той сигурно ще има много въпроси. Благодаря. Благодаря на тримата оратори от трите агенции в съответните държави членки. Разбира се, нашата изходна позиция е член 11, параграф 2 от регламента за пестицидите, съгласно която решенията трябва да бъдат вземани, оценките трябва да бъдат извършвани независимо и прозрачно. Искам да се спра на въпрос 69. Как се отнасяте към тези заявления, които просто са прекопирани от по-рашни заявления? Великобритания каза, ние използваме зелени графи, в които разликите между заявленията се проявяват ясно. Ако не цит гарантирате точно това, което казва един заявител, как можете да извършите независима оценка? И ако не сте страна докладчик, вие изпращате материалите на друга държава членка. Или вие извършвате оценка. Или вие трябва да извършвате оценката, или трябва да смятате, че държавата докладчик е свършила добре работата си. Ансес. Donc le, le travail... Euh, работата по анализа на данните се подчинява на регламент. Значи, е, завителят трябва да представи изследвания. Следователно, работа на държавата докладчик е да извърши анализ, е, включително на представените данни и на представените анализи. Е, когато протоколът от изследванията е добре написан, това много ни улеснява. Във връзка с анализа на данните и тяхното тълкуване, Именно тук трябва много да се внимава. Много дълбоко трябва да се навлезе в данните. И е, по тези въпроси обикновено е, се стига до някакви промени. Ние трябва да си дадем достатъчно време за аналитичната работа по същество. И да отделим време на редакцията ако редакцията на заявлението съответства на резултатите от представените изследвания, ние не я прониме. Значи ние имаме достъп до всичко, което е направено в държавата докладчик. И тази работа се анализира. В интернет има много коментари от страна на различни държави членки върху това, което е направила държавата докладчик. Ако не ви удовлетворява тази работа, връщате се на изходните данни. Но като цяло, по същество, държавите членки имат право да коментират. Всичко е много прозрачно и освен това, в крайна сметка, опирате до ЕФСА. Всичко е на сайта на ЕФСА. Благодаря. Госпожо Лунберг. Искате ли да се изкажете? vill säga att eh, vi eh, som RMS gör alltid en oberoende granskning av de studier som... Да, вие. Ние независимо преценяваме резултатите от изследванията, които ни се представят. И е възможно да се каже, че качеството на докладите се различава, но на мен ми се струва, че понякога е възможно да ползвате както изследванията, които ви е предложил заявителят, така и да ги допълните с други изследвания. Но много ясно се маркира какво е казал заявителят, какво проистича от представено от него изследване и какво проистича от изследване, което ние сме, самите сме намерили и сме цитирали. Винаги извършваме в този смисъл независима оценка. Що се отнася до веществата от други страни, постъпваме по същия начин. Понякога се запознаваме с работата на самата държава докладчик, а когато имаме съмнение или искаме да намерим потвърждение, сами извършваме изследване. В някои отрасли даже се работи много, стига се доста далеч, но това е рядкост. Рядко поставяме под съмнение докладите на други страни и рядко извършваме преоценка на цялата верига на рисковете. Е, но разбира се, възможност да се прояви критичност има. Благодаря. Искате ли да допълните тези отговори? Заповядайте. You, Благодаря, господин председател. Всички оценки се подлагат на партньорски анализ. И той е изключително внимателен от колегите в държавите членки. Много надълбоко анализираме представените изследвания. Ако имаме съмнение, тогава се връщаме към изходните данни. Ако заявителят добре е анализирал и обобщил изследванията, които ни представя и ние можем да се доверим на неговата оценка, възпроизвеждаме е, това, което той е написал и представил пред нас. Но ние имаме и европейска система на партньорски анализ. Държавите членки могат да отправят критики и коментари, така че има много висока степен на контрол. Ние се отнасяме много сериозно към тези критики в името на ефективността, понякога и за да спестим време, използваме същите думи, които е използвал заявителят, но само ако това е обосновано и сме уверени, че отговаря на представените от него изследвания. Благодаря. Барт, допълнение. Вижте, е, пак се връщам на въпрос 69. Според мен, е възможно да се дадат три отговора за това дали просто копирате и прекопирате това, което ви е подал заявителят. Има ли общи правила, които, към които да се придържат и държавите членки и ЕС, за да се гарантира, че правилно се цитират документите? Ако приемете текст от заявителя, и това е въпрос към Швеция, винаги ли го цитирате дословно? Госпожа Лундберг? Да. По първия въпрос, общите правила, за които запитахте, и това е прекрасна идея. Мисля, че много голямо усъвършенстване може да се внесе в докладите, които пишем. И това може да ги направи както по-убедителни, така и по-прозрачни. Що се отнася до цитирането на източниците, цитирането на изследванията в нашата собствена работа? Какъв е принципът? Ние се запознаваме с представените изследвания. Ако видим, че те са качествени, че могат да бъдат използвани, и ако няма нужда нищо да се променя в тях, просто цитираме, т.е. както вие се изразявате, копираме части от текста. Ако искаме много ясно да заявим, че Текстът произхожда от изследване, което ни е подал заявителят. Ние цитираме този текст в кавички. Има обаче и случаи, в които някои текстове не отговарят изцяло на нашите изисквания. И тогава имаме смесен подход. Част от тях цитираме в кавички, друга част пренаписваме. Текстовете се използват само тогава, когато можем да бъдем убедени, че е редно да се опрем на тях, че те са достатъчно качествени за тази цел. Да. Постави се въпросът за общите правила. Euh, и бихте ли предложили в тази връзка някакви нови идеи? АСЕС. Благодаря, господин председател. Това, което разбирам от зададения въпрос и от разговора, който водим, е, че по същество ние имаме еднакъв метод на работа. Първоначален анализ плюс партньорска оценка. След това обаче имаме различни методи, за да представим резултатите от работата си по начин разбираем за читателя. Тоест има какво да се направи от към формат представяне на работата на държавата докладчик и на тази, която извършва партньорската проверка. Великобритания. Да, напълно бихме подкрепили общия подход – към това, което е представил заявителят и това, което следва да напише на тази основа държавата членка. Ако правилно разбирам и от процедурна гледна точка, хубаво е да са съпоставими различните методи, защото вие казвате, това е един и същи метод, обаче аз оставам с впечатление, че колкото повече се навлиза в подробностите, не сме съвсем на една страница, що се отнася до използваната методика. Хубаво е да са съпоставими методите, за да може да се правят предложения за хомогенизиране на процедурата, за нейното еднаквяване, както по същество, така и по форма. Не ми се иска да осложнявам тази дискусия. Искам да дам думата на Марк Тарабела, който замества Симона Бонафе, докладчик в Сянка от социалистите и демократите. Благодаря. Вчера говорихме с госпожа Бонафе. Най-напред искам да поздравя хората, които отговориха на многобройните въпроси. 72 от страна тези агенции. Искам обаче да кажа, че в държавите членки има сериозни съмнения за методиката, която е, се използва за да се и е, извърши необходимият анализ, за да се подберат изследванията, чрез които се извършва анализът. Е, за прозрачността тук има питания. Не мислите ли, че е редно да има някаква стандартизация на подхода към научните изследвания, като се обменят добри практики между държавите членки. Има ли постоянен диалог между държавите членки, така че да се изработи по-еднообразен, по-прагматичен подход към начина по който се подбират изследванията, които залягат в основата на вашата работа? Да, благодаря. Вече се задълбочава разговорът. въпросът се адресира и към трите агенции. Господин Мерсие. По отношение на изследванията, става дума за изследвания, които са оповестени в научната литература. Как да бъдат взети те предвид? Ами, те трябва да бъдат взети предвид, да бъдат анализирани и е необходимо тези анализи да бъдат хармонизирани. Имам предвид да бъдат хармонизирани анализите, в които се разглеждат тези изследвания. Това е доста сложна аналитична работа, тъй като Изследванията се правят понякога по протокол, който не винаги включва оценка на рисковете или на опасностите. Отделните части на тези изследвания могат да бъдат с различно качество. Следователно, трябва да има някаква таблица за оценка един вид. ЕСА за сътрудничество с държавите членки е разработила по тази тема документ с насоки. Държавите членки се ползват от него, когато извършват търсене в научната литература и преценяват качеството на тези изследвания. Съгласни сме, че това е много задълбочена работа. Е, и ние все още не сме извели хармонизацията до край. Може да се каже, че за отделни вещества има много голям брой изследвания което прави оценките много по-богати, и много по-задълбочени, но пък и увеличава времето за анализ на изследванията. Има обаче вещества, за които има много малък брой изследвания. Тук ви е необходимо малко време, за да се справите с тях, но пък не стигате до така обосновани изводи. И не можете да цитирате голям брой източници, нещо, което е задължително в досието. Зависи какво вещество разисквате. Защото различните вещества са свързани с различна по обем научна литература. Госпожо Лунберг, по въпроса за хармонизацията, представителят на АНСЕС току-що призова към такава хармонизация и координация. Благодаря ви. Ние смятаме, че законодателството вече е на такова равнище, че има доста добра хармонизация на оценката. Да, понякога се изисква информация, която е възможно съответното предприятие да е забравило, обаче тя съществува. Можете да използвате и връзката към страницата и проучванията на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Има и други източници, които са общо достъпни и които можете да използвате, за да почерпите от тях сведения. В сайта на Организацията за економическо сътрудничество и развитие също можете да извършвате търсения и чрез хипервръзки да се насочвате към други страници. Някой път различните органи работят активно различни специалисти. Съвсем ясно е, че ако искаме да са ясни изследванията и те да бъдат ясно цитирани както и да бъдат анализирани еднообразно, това трябва да става съобразно общи критерии. Но аз не мисля, че хармонизацията на критериите поражда някаква трудност. Понякога просто специалистите, които работят в различните агенции, са с различна подготовка те са специалисти в различни области и това е, хвърля, това създава предпоставки за разлика в техния анализ. Вече имаме доста е, голяма степен на хармонизация, що се отнася до подхода към научните изследвания. Британската агенция, да, благодаря, господин председател. Ние имаме стандартизирана методика, насоките на ОИСР. Имаме добра лабораторна практика при извършването на изследвания, свързани с безопасността. Имаме и насоки за добра експериментална практика, когато правим изследвания за ефикасност. Има много документи с насочваща характер, която идва чрез ЕФСА и също от други места за е, разработването, провеждането на определени изследвания и за начина по който се оповестяват техните резултати. В Европейския съюз се използват стандартизирани матрици и насоките на ЕСА за това как да се използват данните от изследванията, върху които стъпваме, за да моделираме своите прогнози. Доста стандартизирано е всичко. Както казват и колегите, използваме общо взето един и същ стандартизиран подход. Но в науката, във всички нейни аспекти, винаги има възможност за променливост. Винаги има една вътрешно присъща несигурност, свързана с резултатите. И да се прецени доколко е надежно изследването и доколко е сигурно той неподатливо на променливи фактори, е трудно би било добре да имаме хармонизиран подход за това как тълкуваме променливостта и сигурността, но е много трудно да се постигне такъв. Благодаря. Сега ще дам думата на колегата, който замества госпожа Макинтайр. Пик. Благодаря ви, господин председател. Изказвам се от името на колегата Макинтайр, която е ангажирана с друга своя дейност и не може да присъства днешно заседание. Въпросът е отправен най-вече към шведският компетентен орган. В отговор на писмените въпроси за нуждата от въждане на три зони, споменахте две възможности. Първо, съществуващите зони прекалено, може би са прекалено широко обхватни. На второ място с... споменахте и проблемът с зонирането на системите. Как може, как си представяте бъдещето на системата с зониране при едно преразглеждане на законодателството, което имате предвид различните е, екологични и климатични особености? А за представителите на Франция и Обединеното кралство можете ли да отговорите отвъд писмите ви отговори. възоснова на евентуалното преразглеждане на съответните разпоредби от а, а, Директива 1107 от 2009 година. Госпожа Розен, разпределението на зони се основава на принципът който в Европейския съюз отразява климатичните и географски особености в рамките на самия Европейски съюз. Или казвам с други думи, по този начин се разпределя натовареността. Затова Европейския съюз е разделен на зони и затова се очаква да има по-добро разпределение, тъй като ако съответната държава членка попада в зона Х, съответно оценката трябва да се прави в отговарящите за Хикс, за да има възможно най- акуратна оценка. Това е основата на принципа на зонирането. Благодаря ви за този отговор. Продължаваме нататък. Госпожа Рис има думата от АОД. Благодаря ви, ще се спитам се вписа в отдадената ми една минута. Е, отделът за инспекции на Генерална дирекция Санко установи, че между 9 и 33% от е, компетентните органи не спазват разпоредбите на регламент от 1991 година. На второ място, предвид е, значителното намаляване на броя на петициите и на незакомите, които се занимават с а, опрашване, как можете да отразите аспекта от опазване на биологичното разнообразие. Третия въпрос е защо има толкова много изключения съгласно член 53, а именно успешните извънредни обстоятелства в Белгия, на моята страна, се оказа, че има много злоупотреби с тези из, е, изключения, като например, но, като, например употребата на хлонитрин е, по якодите не може да се обясни с никаква спешна нужда. Как може да се обясните тези изключения, дали се дължи на натиска от е, страна на министерствата или това е да се решим, като взимат вашите компетентни агенции. Благодаря ви. Ще помоля представителите на Френската агенция да отговори на трите въпроса на госпожа Рис. Благодаря ви, господин председател. Не съм да отговоря на първият въпрос. Имам нужда от повече подробности по тази разпоредба от 1991 година. Се същам за нея. По отношение на биологичното разнообразие и неговото опазване, то се взима предвид при изготвянето на оценките за всяко активно вещество и за всеки препарат. Е, правим оценка на въздействието върху почвите, водата, насекомите, безгръбначните и всички други живи организми, фитофармакобдителността и всички свързани с нея инструменти също ни дава възможност да установим вредни последици, които може би не са били сети предвид на първи етап по време на оценката. И накрая по отношение на изключенията, струва мисля, се, че трябва да се разгледа положението във всяка отделна държава членка и всяко отделно изключение. На този етап не сме правили оценка на валидността и уместността на всички изключения, които са предоставени. Да, но все пак в 30 секунди, 30 секунди ще си позволя като председател да кажа, че изключенията не се използват по еднакъв начин в държавите членки. Във Франция, например, броята на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 с отговора на първия въпрос. Не съм много ясна на коя разпоредба от 1991 година се позовавате. Относно опазването на биологичното разнообразие, в рамките на оценката за риска върху околната среда. Преди всичко се опитаме да установим кои са най-чувствителните видове, най-уязвимите видове и за целта поръчваме различни проучвания, за да се запознаем с последиците от някои веще... активни вещества и това дали до каква степен те са безвредни. Разбира се, към а, факторът а, безопасност се добавя и елементът несигурност, когато определяме дали дадено вещество представлява риск или не. Но като си има предвид различната степен на уязвимост на различните живи организми, степента на безопасност може да е много различна и всеки път, когато не вземем предвид този факт, когато правим оценка на въздействието, ни не разбрах напълно третият въпрос. Извинявам се. Обединеното кралство. Благодаря ви. Аз не съм много убеден за какъв беше първият ви въпрос. Правишко възможно, за да спазваме записаните в законодателството крайни срокове. Миналата година Обединеното кралство беше спазило законовите срокове за 93,9% от изключенията и разрешителните в Присъединявам се към кажаното от колегата от Швеция на първо място. Взимаме предвид най-уязвимите живи организми и ми се струва, че ЕФС излиза с препоръки за така да се вземе предвид биологичното разнообразие, но ми се струва, че държавите членки все още нямат хармонизирани води насоки в това отношение. Колегата от Швеция каза, че държавите членки много внимателно взима предвид да взаимодействия в дадена среда и накрая по член 53 и а, изключенията при извредни обстоятелства, голямото казва гледа много сериозно на тези разпоредба, трябва да става дума за опасност, която не може да бъде контролирана по друг начин. Ако има изключения, те трябва да бъдат много ограничени и постоянно наблюдавани. Държа само да отбележа, че при всяка една заявка ясно признаваме, че това е изключение, че може би има рискове, на които се гледа по-различно в сравнение с оценката на риска от търговска гледна точка при пускането на пазара. Така че всеки път се прави оценка от независимият ни научен на съвет по пестицидите и всеки път трябва да получим и разрешение от Министерството. Тоест, както виждате, процесът на контрол е много строг. Дава се разрешително с изключение, с което съответната поискала, е, подала заявката организация, трябва отново да поиска подновяването на това изключение всяка година. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Грейс. Може би ще в рамките секунди ще уточните първия си въпрос. Благодаря ви, господин Пресетов. Благодаря на експерта от Обединеното кралство за това, че отговори на третият ми въпрос. Мисля, че беше точно ясно, защо често се злоупотребява с член 53, който предвижда възможностите за изключения, но към експерта в Швеция може да отговорите и в писмен вид. По въпроса за неяснотата относно 1991 година ще ви прочета съобщението на генерална дирекция Санко. Инспекторите установиха, че между 9 и 33% от настоящите национални разрешителни не се прилагат или продължава да има разрешения въз основа на исторически референтни данни, които са вече са били, т.е. решителни, които съществували в Европейския съюз преди 1991 година. Ще ви го изпратя. Надявам се, че ми отговорите в а, писмен вид. Но всъщност една трета от а, разрешителните не отговарят на законодателната ни рамка, която нали, е в сила вече повече от 20 години. Нали, ако нямате нищо против, ще продължим да обсъждаме темата в писмен ви с агенците. Въпросът е много конкретен и заслужава също толкова ясен и прецизен отговор. Това ще бъде част от предстоящата ни работа. Благодаря ви, госпожа Хазенкамп има думата. Благодаря ви, господин председател. Въпросът ми е свързан с правото на избор на дружествата. Дружествата могат да подават а, заявките си към дадена лаборатория или към дадена държава членка въз основа на просто свободен избор. И а, свободата на избор на докладваща държава членка може да доведе, според мен, до изкривяване на конкуренция, така да се каже, между националните компетентни отговори. от, органи, отговорите, които чухме в това отношение от вас, бяха доста неудовлетворяващи. Бихме искали да има малко повече яснота в това отношение. Все пак трябва да има някаква контрол за това как предприятията избират в коя държава членката да въведат заявката. Предполагам, че въпросът ви е отправен към трите агенции. Не знам дали господин Вепер или господин Мерсие ще отговорят от името на Франската агенция. Не се карайте помежду си. Господин Мерсие, имате думата. Мерси, Благодаря ви, господин председател. Правилото, може би, ви се струва доста неясно, но правилото е следното. представителят на промишлеността избира органа или държавата членка с най-високо равнище на експертиза, когато има тази възможност. Производителят също така държи много на предвидимостта, т.е. спазването на крайните срокове, тъй като той е инвестирал и има нужда от ясно спазване крайни срокове, т.е. от предвидимост по отношение както на, на времевите на времевия график, така и по отношение на качеството на експертизата. Ако има някакъв проблем, може да се окаже, че предвидният първоначално срок няма да бъде спазен за разглеждане на заявката. Това са правилата, които се прилагат и в момента, в който дадена държава членка, например Франция, е сезирана да бъде докладваща държава членка, но се оказва, че не можем да включим тази заявка в графика си на работа и няма да можем да гарантираме нещо високо равнище на експертиза в предвидените по законодателството крайни срокове, можем да предложим отлагане. И ако това не, не удовлетворява производителя, той може да се обърне към друга държава членка с високовнична експертиза и заявката да бъде подадена към тази държава членка като докладваща. По отношение на достъпа до пазара, разрешението може да бъде предоставено след като бъде одобрено активното вещество или казано с други думи, регулаторният акт, с който се дава се одобрява употребата на активното вещество, автоматично започва процесът за издаване на запускане на пазара. Тоест няма привилегировано отношение с пускането на пазара, което е свързано с избора на дадена държава членка като докладваща. Ако мога да, с ваше позволение, говорите за правило, но правилото се определя от законодателите. Ние сме го направили, може да го променим. Въпросът е дали вие смятате, че е уместно представителите на промишлеността да могат да ще си изберат поне за първоначалното разрешително, в коя държава членка да бъде докладващата. Въпросът да го задаваме, за да знаем дали има нужда евентуално да се промени тази, това правило. Та въпросът ни е каква е вашата оценка, ако мога да си позволя по този начин да изясня а, въпросът на госпожа Хазанкамп. Мисля, че това беше основната му цел на успех. Може да ви оставим а, да помислите по въпроса. Но ние някои от нас поне се питаме защо в, при, при първоначалното разрешително поведителят може да си избере в коя държава членка да докладваща, пък за подновяването комисията решава това нещо. Не става много ясно и ще се радваме да чуем мнението на компетентните национални агенции. Изненадва ли тази практика, Кода? защо? Госпожо Лундген, давам ви думата. Съжалявам, че така се намесих малко. Може би не ми се пада да се вземем в правомощите, но исках да, да уточня въпроса. Е, е, е, Благодаря ви. Всъщност въпросът беше кристално ясен. Само за новите активни вещества, както казахте, производителят може да си избере коя да е докладващата държава членка при заявките за подновяване на разрешително има ясно разпределение на дейностите между държавите членки с помощта на Европейската комисия. Не ми се струва, че предприятията трябва да имат правото да изберат държавата членка, която да бъде докладваща. разбира се, проблемът, с който се сблъскваме, са наличните ресурси за оценка на ново вещество в Швеция, по принцип се занимаваме почти само с подновявания на разрешителни, поне в Швеция. Много рядко до нас стигат искания за одобряване на ново активно вещество. И какво е кръвпадещия е фактор при избора на предприятието? Ами експертизата, която е налична в съответната държава членка, но също така и езика, контактите и сътрудничеството, което е било успешно или не там успешно в миналото. Подобно на представителите от Франция, мисля, че действително е много важно за подаващите заявки да се гарантират, че имат нуждата предвидимост. Да знаем, че разходите, свързани с регистрирането на ново активно вещество, са доста високи. Ето защо дружествата изискват предвидимост и също така често те избират възможността да могат да пуснат съответния продукт на даден на пазара като водеща фактор къде да подат своето искане. Благодаря, господин Уолкът. Благодаря ви. Близо 15 години е валидността на патента и между 8 и 9 години се набират нужните данни. И това се струва близо 150 милиона евро. Така че ако притежавате пантет, който започва бавно да изтича, ще искате възвръщаемост на инвестициите си. Или казвам с други думи, съответното дружество ще се избере държава членка, която ще може да направи ефикасна и бърза оценка на активното вещество, като целта им, разбира се, е възможно най-бързо да имат достъп до пазара. Затова и законодателството предвижда законовия срок от 52 седмици за разглеждане на заявката за съответното активно вещество. Също така не бива да забравяме, че оценката една държава членка се оценява от подчинена партньорска оценка на вътрешно равнище, на партньорска оценка от останалите 27 държави членки, партньорска проверка от ЕФС, след като стига до постоянният комитет. Така че ние нямаме някакъв проблем с това към кого се обръща даден представител на промишлеността за първоначалното одобрение. След това по принцип има пъл, почти пълна стандартизация при изготвянето на оценките, тъй като те ще има партньорска проверка, в която ще бъдат обсъдени всички разминавания от евентуалната хармонизирана рамка. Благодаря ви. Думата има колегата Петичини. Извинете. Госпожо Хазенкамп, разбира се, да направя допълните въпроси, ако искате. За 30 секунди. Е, Благодаря ви, господин председател. Да, имам още съвсем кратък допълващ въпрос. Говорим за предвидимост, за срокове, за ефикасност, за бърза обработка на заявка за ново разрушително, за ново активно вещество. Но също така, доколкото разбрах в миналото, в някои случаи е имало добро сътрудничество между съответната лаборатория и съответния заявител. Мисля, че това само по себе си би било добра причина да не се избира за подновяването на разрушителното страната, където е направена първата оценка на обществото, и активното вещество. Съгласен с последен на агенцията с мнението му, че трябва лабораторията, която, дава, която осигурява подновяването разрушителното е различно от първоначалната лаборатория. Да, благодаря ви, но 30 секунди, с които разполагате, ако ги използвате за да задаване на нов въпрос, става много сложно. Ние имаме проблеми с а, времето, така че ако нямате нищо против, можете да запасите въпроси си за втория тур на въпроси и отговори, качеството ви на координатор. В противен случай няма да успеем да дадем думата на всички. Пак а, а, уточнявам, 30 секунди запълнено въпроса с, с, с цел, ако смятате, че отговорът не е достатъчно въпросен, е достатъчно ясен, може да зададете допълващи въпрос, но ако се почне да задавате нови въпроси в рамките на тези 30 секунди, няма да успеем изобщо да приключим на време за заседанието. Така че ви моля да запазите тези си въпроси за след малко. Ще имате възможност да го зададете в качеството ви на координатор по време на втория тур. Благодаря ви. А сега думата има госпожа Дона Но от името на НС. Благодаря ви да спасите времето си изказване. Благодаря ви, господин председател. Благодаря също така и на трите агенции за присъствието им днес тук и, за направените изложения. Като припомни и ЕФСА, ролята на, държавите, на договорящата държава членка е да потвърди дали от а, нейна гледна точка проучването е извършено надлежно и дали предоставените от заявителя данни по отношение на научната литература са точни но БФР за решение да включи в доклада си за глифозата около 100 страници текст, който се основава на данни предоставени от представителите на индустрията. Така че първият ми въпрос е по-скоро към Френската агенция като французойка. Ви питам дали като национална агенция сте правили нещо подобно в миналото при разглеждането на заявление за, пускан, за одобрение или подновяване, включително с активни вещества. Освен това, БФР определи като недостатъчно качествени по-голямата част от независимите проучвания, които твърдят, че има канцерогенни и токсични за а, геноми ТВ последици от употребата на глифозата. Третият ми въпрос, кои са според вас научните критерии, които, в основа на които тази научно проучване може да бъде определено като с ниско качество? Благодаря ви. Думата има госпожа Вебер от името на АНСЕС. Благодаря ви, господин председател. Както вече обяснихме, разглеждането на досието, предоставено от дадено предприятие, означава, че трябва по задълбочен начин да направим им оценка на съдържанието на това досие. Или казано друго думи, те ни предоставят един доклад и ние решаваме дали сме съгласни с всеки един ред, с всяко едно заключение, всяко едно тълкуване в този доклад. И в крайна сметка запазваме само това, с което сме изцяло съгласни. Казано друго думи, разгледали сме всички данни, пристъпили сме към тяхното тълкуване, нашите експерти са разгледали това досие, са ни казали, да, можем да го приемем, приемем или не, не можем да го приемем или можем да го приемем, но ако се промени дадена точка от доклада. Тоест, възможно е да има пасажи, които изглеждат като копирани директно от данните, предоставени от съответния представител на индустрията, но това значи, че ние сме разгледали тези данни и сме стигнали до същите тълкувания и същите заключения при разглеждане на съответната проучване, като това се случва във всеки един случай на научна експертиза. Целта на научната експертиза е да се гарантира, че заключенията и тълкуването са надежни от научна гледна точка точка. Така може да се обясни наличието на пряко копирани а, пасажи от а, досието във вида, в който е предоставено от заявителя. Значи, ние, това значи, че ние сме анализирали, тълкували, в някои случаи сме приели, в други случаи сме отхвърлили или при, пренаписали някои пасажи. По въпроса за качеството на научните проучвания, много ми е трудно набързо да ви обясня как точка по точка се прави оценка на качеството. Предполагам, че Тиери ще може да допълни, но разглеждаме качеството на методологията, начинът по който е извършено полученото, кой го е по извършил, как са представени резултатите, как са обяснените, как са мотивираните и нататък. Е, работим въз основа на научни правила, които са с универсален характер, които се прилагат и при приемането на научните публикации в световната научна литература. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Луазо има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на изказалите се от трите агенции за техните изказвания. Имам три въпроса. Първият към трите агенции и допълнение към въпроса на госпожа Ескамп. Е, мислите ли, е, че е, държава членка, в която предприятието е установено, може да бъде избрана като държава докладчик? По отношение на СЕС, имаше през 2017 година решение на административния съд в Ница във връзка с химически вещества. Какво мислите за това решение? И на трето място, какво мислите за ЕФСА и за процеса на разрешаване и пускане на пазара. Euh, Благодаря ви. АНСЕС, госпожа, госпожа Девер. Да, ще отговоря на първия въпрос и след това на двата конкретни въпроса. Да, наистина. Едно предприятие може да избере държавата членка, в която е установено. Трудно е обаче да знаем дали предприятията ще изберат този подход. Ние не можем да мислим като тях. Просто трябва да се припомни, че има механизъм на партньорска проверка, на партньорски анализ и той е, завършва с заключение на оценката. И това заключение е колективно заключение на европейските държави членки и на ЕФСА. Така че тази държава, дори да бъде избрана като докладчик, няма да е, е да е единствената, която участва. Да, е, за веществото, за което е, питате хекзафлор, ако правилно чухме, е, е разрешено на европейско ниво. Разрешението за пускане на пазара бе успорено пред съда от неправителствена организация. И съдът в Ница наистина спря действието на двете разрешения. Чакаме мотивите на решението, за да видим какво ще стане по-нататък с тези разрешения. Във връзка е, с е, бюджета е, за оценка на активните вещества или на препаратите, този бюджет е определен. Поне във Франция той е така фиксиран, че се остава, впечатлението, остава с впечатлението, че има данъчно облагане. Таксата варира според досието. Едно активно вещество трябва да бъде анализирано след като се заплати такса на 2, от 200 000 евро. За препарат е, фитофармацевтичен е, таксата е около 60 000 евро. Мисля обаче, че тези цени са различни в различните държави членки. Благодаря ви. Госпожо Люнберг, искате ли да се изкажете поне по първия въпрос? Eh, Много благодаря. Нямаме никакъв проблем с това отрасъла да избере държавата, която се смята за най-подходяща от самата индустрия. Когато веществата изискват подновяване на разрешителното или нова оценка. Обикновено се променя съответния компетентен орган, включително и по съображения свързани с трудовите условия. Ние не искаме да се излагаме на риска т.е. да се съмнята, че някаква молба или искане се разглежда с някакво презрение при подновяването му. Така че, когато първото издаване разрешително е успешно, а второто също така по принцип не би трябвало да има проблем. Агенцията за химически вещества знае, че обикновено се променя страната, в която се подава молбата за удължение. Благодаря. По първият въпрос ние нямаме никакви проблеми. Смятаме, че дружествата трябва да имат избор, когато става дума за нови вещества. За подновяването смятаме, че комисията права ние предоставям ефикасна и много висококачествена експертна помощ при разумни разходи. Също така гарантираме добро сътрудничество с заявителите, за да разрешим каквито да било техни съмнения или проблеми. Не разбрах съвсем добре втори въпрос, но колегата ми ще отговори на третия. За новите активни вещества – от 150 хиляди до 200 хиляди евро. Става дума приблизително също суми за подновяване. За обикновено признаване на заявлението ни взимаме такса от 5000 евро и при по-сложни заявки, които свързани за нови вещества или нови култури, тогава таксата ще бъде около 30 000 евро. Много ви благодаря. Сега преминаваме към втория кръг. Дам думата на координаторите. Госпожа Дюлее от НП има думата. Всъщност тя не е тук. Тогава госпожа Аюзо от НП. Е, тя ще зададе въпросите на координатора. Е Благодаря, господин председател. Е, аз още от смот начало поисках думата, но като че ли не ме забелязахте. Преди всичко, разбира се, искам. Извинете, има правила, които свързани с даването на думата на координаторите и докладчиците. Първо получава думата координаторите и докладчиците, а след това всички останали членове, обяснява председателя. Така че нека да спазваме демократичните права и сега ви дам думата. Много благодаря на трите агенции. Много неща вече са ни по-ясни благодарение на вас. Бих искала да знам каква е връзката между всичките агенции при издаване на а, разрешителни, каква е връзката им с ЕФСА за... и при последния отговор разбрах, че някои агенции наистина извършват оценката, когато те имат възможност, но когато не могат да направят оценка за и защо ще се обърне един а, молител или един заявител към агенция, която събира такси, защото той не се обърне пряко към ЕФСА, която не събира такси. И по какъв начин се процедира с държавите, които има спогодби за взаимно признаване. Т.е. дали ЕФСА действа самостоятелно или се дублира една и съща дейност. Към госпожа Вебер, един въпрос, защото нещо не ми беше ясно. Вие говорихте за фитофармацевтичните продукти и за фитофармакологична бдителност. Обаче фармакобдителността се отнася само до лекарствени продукти. Когато вие говорите за фитофармакобдителност, дали говорите за растения, които се използват за медицински цели или говорите за растителни продукти? Благодаря ви. Благодаря ви. Сега малко ще променя реда. Извинете, малко се обърках. Всъщност правилото е един въп... една минута извинете за въпрос и две минути за отговор. И имам предвид, че ако зададете в една минута пет въпроса, агенцията ще имат едно само две минути. За могат всички да участват в дебата, предлагам да се ограничим само с един въпрос в рамките на една минута. И ако представители на агенции не са отговорили на вашите въпроси, предлагам ви да изпратите в писмена форма вашите въпроси, така ще получите писмен отговор от агенции, така че ще можем да охванем цялата проблематика. Това е просто едно предложение, свързано с процедурата. Госпожа Вебер от името на АНСЕС. Благодаря. Госпожо, вие задавате въпроса за извършване на европейска оценка от ЕФСА, без да има преминаване през държава докладчик от Европейския съюз. Това в момента не е възможно. Има докладчици, но и Европейската агенция е много активна и може да се намеси в оценката. Към днешен момент обаче Такава е уредбата. Трябва да има държава докладчик, която извършва оценката и чисто оперативно ЕФСА не разполага със средства за тази цел. Всичко може да се развие, обаче и сме готови да изслушаме предложения. По отношение на фармакобдителността, може би бързичко се спрях на този въпрос в своето изказване. Тук се почива върху същите принципи, като при фармацевтичните продукти. Да се следи за вреден ефект след пускането на пазара. Фитофармакобдителност е съответното понятие. Е, има нещо като фармакопея на растенията след тях, пускането на продуктите на пазара. Е, целта е да се събират и е, информации и да се оценяват максимално щателно тези информации, за да се види дали има вреден ефект, да се осъществява контрол и е, максимално бързо да се парират вредите и да се отменят разрешенията за пускане на пазара. Благодаря. Давам думата на колегата Ок като координатор от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Много е сложно да отговоря на всичките ваши изисквания, свързани с времето, но ще се постарая да се вместя в една минута. но наистина няма да мога да спазя всичките ви изисквания за въпроси към агенците. Връщам се към член 53, дерогация и издаване на разрешителни в спешни случаи. В Швеция има много добър пример за това как се работи с такива дерогации и разрешителни в извънредни случаи. Искам да помоля шведската агенция как са постигнали по-ефикасна работа с, с заявките. Смятам, че това ще бъде добър пример. Вие, вие също така във вашите отговори посочихте, че има увеличаване на новите разрешителни, които предлагат решение по-дългосрочен аспект и вие казахте, че има повече продукти и за това е намаляла необходимостта от спешни или неотложни разрешителни или по-скоро процедури за тях. Обаче, вие казахте, че има увеличаване на молби за издаване на разрешителни по неотложната процедура. Това е в противоречие с това, което ви казахте. Мерси. Мадам... Благодаря. Дам думата на представителката на Шведската агенция. наблюдаваме, че има много молби, свързани с спешната процедура, без да има необходимо за това. За това трябва да се взрем по-внимателно в съдържанието на член 53, да видим каква точно документация е необходима и как точно да се работи с такива молби. Какви видове данни се изискват за такива разрешителни по успешната процедура, какви, например, са специфичните изисквания за различни видове култури и възоснова на това трябва да информираме заявителите дали е необходимо да предоставят повече информация във връзка с подадените от тях молби. И трябва да обвържам тази информация с конкретната ситуация. Т.е. когато информираме заявителите, ние описваме условията, които им позволяват да се въздържат от това да прибягват към метода за спешната процедура. Също така молим да се посочат методите за прилагане в по-малки, по-конкретни сфери. Например, предлагаме молбата да се раздели на няколко по-конкретни части, по-конкретни молби, така по-добре отговаряме на исканията на заявителите. Благодаря. Господин Уелкот. Благодаря, господин председател. И имаше конкретен въпрос към нас. Защо има повече предложения за разрешителни по член 53? Издават се спешни разрешителни, когато изникват неочаквани е, обстоятелства. Например, имахме такава ситуация, когато дойдоха плодови мушички при нас от Белгия, Нидерландия и други държави и се оказа, че нямаме достатъчно разрешени инсектициди, които да се прилагат към овощните култури. А плодовите мушички всъщност оставят своите яйца върху черешите и другите плодове и всички тези култури бяха застрашени. Пазарът изисква много високо качество, защото ако в една череша, в една партида се открие, че има личинка, то това веднага намалява многократно цената на човеще, което е много неизгодно на производителя. А да не говорим за това, че се налага в такива случаи сериозни глоби на сълхостопанските производители. И по този начин отрасъл и особено в конкретния случай производителите на череши спешно имаха нужда от нови средства за борба с вредителите. Член 53 говори за опити да се потърсят альтернативни варианти. Ние говорихме с, с комитета на независимите експерти и те проведоха изследвания за това как точно да се води борба с конкретния вредител, с този конкретен вредител. Бяха поручени различните култури, които бяха застрашени и трябваше да издем 53 разрешителни по успешната процедура, за да спасим този отрасъл в Обединеното кралство. Мисля си, че този пример добре показва защо наскоро издадохме разрешителни по член 53. Също така работим по обичайните молби по член 53 и се надяваме, че ще можем да изпълним препоръките за използване препарата в съответствие с указанията на етикета му. Госпожа Вебер. Благодаря, господин председател. Една последна дума предлагам по този въпрос да дадем писмен отговор. Искам само да припомня, че съм напълно съгласна с колегата от Англия. Ние проучваме и Министерството на земеделието проучва много внимателно валидността на разрешенията за използване на нов фитофармацевтичен продукт по член 53, когато ни се иска разрешение за изключение с оглед ефекта върху човешкото здраве. И освен това, като се сравнява изключенията в различните държави членки трябва да се изхожда от разнообразието на културите. Например, ние в източната и в северната част на Франция понякога имаме култури, които са идентични с тези в Средиземноморието. Има големи площи с лози. Също така и имаме и в територии, които са близко до Южна Америка, в Карибския басейн и там има тропически култури, за които нямаме аналог в Европа. Това също може да обясни някои изключения. Е, това е обаче само частичен отговор и за това предлагам да го допълня писменно. Благодаря, господин Пок. Thank you. Мисля си, че имам 30 секунди за последващ и уточняващ въпрос. Искам да попитам дали уведомленията за всички изключения са публично достъпни и освен това дали вашите държави членки незабавно внасят всички тези уведомления в съответните служби на комисията, както се изисква от съответния член в регламента. Господин Вълкот, благодаря, господин председател. Да, всички разрешителни по член 53 са предмет на уведомяването на комисията. Това беше от мен. Благодаря. Розен? Госпожа Розен, ние уведомяваме комисията и това е свързано с решението за изключение или дерогация. Така че да, внасяме уведомленията в комисията и информираме обществеността. Вижте, изключенията се одобряват не от АНСЕС, а от Министерство на земеделието във Франция, но те се обнародват, така че обществото има достъп до тях. Euh, Благодаря искам да дам думата на колегата от името на госпожа Макинтайр. Благодаря. Ще говоря на полски родния ми език. в с справа транспарент. Основният въпрос тук са прозрачността и надежността, доверието към вас като представителите на агенции. Това е нещо, което често се поставя под съмнение. Ясно, че агенцията е трябва да бъдат финансирани. Те до известна степен оперират на пазара. Те е, предлагат на търговските дружества определена цена за извършване на оценката. И тук има ценова конкуренция и някои дружества ще проучват къде им е по-изгодно, защото много е по-добре да платиш 150 хиляди, отколкото 200 хиляди за една и съща оценка. Искам да попитам дали ви имате също така чисто комерциални агенции, които не са свързани с правителствата, защото ако шведската агенция издава становище, то в съответствие с европейското законодателство, както е случая с фармацевтичните продукти, дали други държави са длъжни да приемат становището, което е издадено в Швеция от съответната агенция. Благодаря ви. Мерси. Благодаря ви. Заповядайте. Ансес. Мерси. Господин Мерсие. Благодаря, господин председател. За първ път е, вземам думата по този въпрос във връзка с бележката за отражението върху цените при новите активни вещества. Цените са по-низки, отколкото при другите вещества. Въпросът е какъв е промишленият интерес – дали да се свали цената без да имаме представа какви са резултатите или да има повече е, средства, които да се плащат, но пък е, да сме сигурни в крайния резултат, е, да се ангажира добра експертиза. ако искаме да има коментари, които да постъпят бързо и за продукта, и за неговите характеристики, тук трябва да има известна предвидимост. И също стои въпросът за възвръщаемост на инвестициите. Тя, този въпрос няма връзка с заплащаната такса. Значи заявителят има интерес да има и спазване на сроковете, предвидени в законодателството, и да се извърши оценка на заявлението му от е, добри експерти. Давам думата на колегата. Вие питате за взаимното признаване. Взаимното признаване цели да улесни изграждането на единен пазар на основата на оценката, извършена от първата страна, в която е подадено заявлението. Но взаимното признаване не води винаги до одобряване в друга държава членка. Във Франция, например, са немалко случаите, в които имаме искане за взаимно признаване, но то се отхвърля или се одобрява само частично тъй като ние не винаги стигаме до същия извод, като държавата членка, която е дала първото разрешение. И причините за това могат да бъдат е, съвсем ясни и разбираеми. Те всъщност са ясни и разбираеми. Е, например, ефекти в областта на токсикологията. Е, възможно е в някои държави членки да има специфичен климат, например Гърция – ние в Франция вземаме досието, вземаме оценката на гръцките колеги, обаче за да преценим токсикологичния ефект, правим модел с оглед на онези условия, които обославят токсикологичен ефект на територията на Франция. Защото може да има различни рискове при тези условия за замърсяване на почвите, за нанасене на вреда на човешкото здраве, отколкото в Гърция. И тук разрешенията не са тъждествени и за това е възможно, когато се прави искане за взаимно признаване, то да бъде или частично одобрено, или да не бъде одобрено въобще. Защото при нас е, от екотоксикологичната токсикологична гледна точка е напълно възможно да не се прояви същия ефект, както в държавата, която издала първоначалното разрешение. Uh, както вече казах, в Швеция нямаме заявки за нови активни вещества. И не са ни моли да бъдем държава докладчик въпреки че наистина знаем, че мелбата за разрешително за ново вещество струва около 500 000 евро, но не са ни моли да бъдем докладчик и обикновено не сме в тази роля и давам думата на госпожа Росен. И аз също ще кажа, че признаваме принципа за взаимно признаване, така че да можем да сме съгласни с становището и документацията на референтната държава, но условията са различни. Знаем, например, че има случаи на различие на оценката, която е правена в Обединената, в Обединеното кралство на това, което е нашето становище. Обикновено при процедурата трябва да сравнят процесите и да се види кои са по-добрите. Първият въпрос за цената на оценката ако вашето дружество току-що е инвестирало 150 милиона евро и дружеството непрекъснато ни казват, че 100 или 200 хиляди евро разлика за тях няма особено значение. За тях е важно с каква скорост ще получат те разрешително. И в и на пазара на Обединеното кралство и в други държави продажбите могат да възлизат на 300 милиона евро годишно. Така че цената на издаваното разрешително не е чак толкова значение. Наистина, нашата агенция никога не възлага своята дейност на външни агенции. Ние всичко извършваме в рамките на нашата агенция. Това е политиката на правителството. Правителството има политика ние да възстановяваме нашите разходи, най-вече чрез таксите, които ние взимаме от производителите и ние не сме комерциално предприятие. Нашата цел не е да генерираме печалби, ни е разрешено. Тоест ситуацията ни е както и в Швеция. Ние и имаме паралелна търговия в Европа, така че има свобода. Има свободно движение на стоките, така че френското разрешително не е задължително да се спазва в Германия. Vous avez une réaction à ce propos ou c'est juste... Euh, Искате ли да реагирате на тези думи? Да, вижте, има една категория разрешения, които се наричат разрешения за успоредна или паралелна търговия. Когато има необходимост, когато постъпи такова заявление, да проверим дали продукт, разрешен в друга страна, отговаря на условията, на които отговарят продуктите, пускани на пазара във Франция. Това е малко специфичен ред, специфична процедура, но във всички процедури, които се развиват пред нас, дори ако оценката и разрешението са извършени в друга и дадени в друга държава членка, ние винаги преценяваме условията, при които те са издадени и дали не съществуват на наша територия специфични условия, които обославят друг тип разрешение или оттеглянето на разрешение. Благодаря. Колегата Азе Камп. тя е координатор и е, ще има възможност е, да доразвие вашите въпроси. Благодаря, господин председател. Иска ми се е, да се отговори на въпросите, които чухме в самото начало и по-специално този за преоценяването, извършването на повторна оценка от държава, различна от държавата докладчик. И също така искам да попитам дали е използвана система на двама са докладчици. Глифозатът, знаете, беше доста спорен при нас. Дали това не би било добър подход? Имам и следния въпрос. Дали заявителят подава на компетентния орган резултати, които са извлечени от суровите данни, от изходните данни или самите изходни данни. Е, също така, е, за какво става дума в тези е, заявления за крайни продукти или за техните съставки? Аз мисля, че трябва да се работи с суровите данни, за да не се разчита на неправилно анализиране, което може да е извършено от други го. Благодаря колегите от АНСЕС. Благодаря, господин председател. Що се отнася до преоценката на съществуващите вещества, които вече са пуснати на пазара в европейското търговско пространство? Наистина има едно преразпределение, което се извършва от комисията и голяма брой вещества, за които първоначалната държава членка докладчик се променя. А, и има такива, разбира се, за които държавата докладчик остава без промяна, но преразпределение се извършва. Да, преразпределение има. Не мога да ви кажа точно колко се преразпределят към други държави, колко заявления се преразпределят, но е, не мога да ви кажа е, точно какъв е броят. Има ли са докладчици? Да, редовно. Когато се прави преразглеждане на статуса на веществото, има държава докладчик и държава са докладчик. За новите вещества, системата на докладчик и съдокладчик може да се използва по искане на фирмата заявител. И доста Голям брой са партньорствата ни, които сме установили в тази връзка с колегите от Великобритания. По третия въпрос, който зададохте, за суровите данни и продукта. Ще се опитам да отговоря съобразно това, начина по който разбрах въпроса ви. Значи, внася се досие в държавата членка докладчик това досие обхваща научното изследване и резюме на анализа на риска, евентуалните опасности. Значи има доклад с суровите данни, които могат да бъдат анализирани или от лабораторията на самия заявител, или от външна лаборатория по договор. Доколкото разбирам, вие зададохте въпрос за продуктите, които се използват, за да се извършат изследванията. Тези продукти са описани в самите доклади. Правят се анализи върху продуктите, други продукти, свързани с тях и съставките. И е необходимо държавата докладчик да валидира методите на анализ. Няма значение дали за изследването е използван продуктът или активната му съставка. Трябва да се подложи на анализ това, което ще бъде пуснато в търговската мрежа, в това, което ще се продава. Значи, това е един проблем, който е свързан с научната литература при нас. Ако се предложат външни изследвания, често пъти не е ясно дали те са изследвания на продукт или на определена активна съставка. И в този смисъл учените могат да бъдат стимулирани по-сериозно да внасят конкретика, когато извършват своите изследвания, за да става ясно дали продуктът се оценява или активната съставка. Благодаря, госпожо Лундберг. За нас комисията е тази, която трябва да извършва разпределение на компетентностите при извършването на повторна оценка. Както каза колегата, често пъти нова държава членка е докладчик при подновяването на разрешението за едно радиоактивно вещество. Много рядко се пада такова преоценяване на старата държава докладчик, на предишната държава докладчик. Е, сега дали е, по този начин се извършва допълнително натоварване. Да, вие като държава членка трябва да извършите някои изследвания и повторни изследвания. Има страшно много параметри, по които трябва да вземете отношение. И също така, докато вземате отношение, трябва да се вмествате е, в е, сроковете, които са предписани от европейското законодателство. Специално в Швеция Ние а, извършваме оценката сами, а понякога привличаме и съдокладчик, така го наричаме. Съдокладчик или заместника докладчик. Когато ние сме съдокладчик, може да работим и заедно с ЕФСА, изпращаме собствената си оценка. Опитваме се по същество, ако мога така да се изразя, винаги да постигаме единство между докладчика и съдокладчика. Тази система работи добре, дава добри резултати. Що се отнася до това какво получаваме с досието? Ние получаваме доста пълни досиета и изискваме и суровите данни, изходните данни, върху които стъпват представените изследвания. Само така можем да гарантираме качествена е, оценка. Ние винаги се е, опитваме да контролираме достоверността на изходните данни. Няма значение какво е записано в резюмето. Опитваме се да извършим контрол върху първоначалните изследвания, тези, които идват при нас, изхождайки от изходните данни. Някой път е, обаче предприятията не ни подават пълна информация за изходните данни и тогава се справяме с научната литература в световен мащаб, за да можем да стигнем до тях. Колегата от Великобритания, да, колегите дадоха много изчерпателни отговори, не искам да ги повтарям. Няма значение кой е докладчик и кой е съдокладчик. Всички държави членки разполагат с цялата информация и могат да извършват партньорска проверка, партньорски анализ. За активните вещества и ЕСА може да извършва партньорски анализ. За продуктите държавите членки го правят. Тъй, че много са партньорските анализи. Няма значение кой е докладчик и няма значение кой е съдокладчик. Всички разполагат с информацията и могат да изпълняват и двете роли. Мерси. Благодаря ви. Предлагам да продължим. Госпожа Ривази, представител на Зелените. Благодаря, господин председател. Аз имам много въпроси, но ще се огранича. Искам агенциите да вземат отношение към поверителната информация. Четейки е, е, регламент е, 1107 от 2009 година в член 7 се предвижда, че когато се подаде заявление и се установи, е, че има така необходимост, е, отделни държави, отделни части могат да се третират като поверителни е, по искане на държавата членка. Значи, искам да знам когато анализирате едно проучване в областта на токсикологията, какво в него може да бъде поверително? Каква е тази търговска тайна? Когато оценките се правят възоснова на опити с животни. А, второ, искам да попитам има ли съдебни а, е, спорове? Има ли спорове, обжалвания? И на каква основа се водят те? И трето, вие говорите за взаимно признаване. Взаимното признаване обяснение е ли защо някои пестициди разрешени в Испания, но не и във Франция, въпреки всичко намират път до Франция. Защото когато един дава разрешение, а друг не дава разрешение, вече това не е Европа. Тук всеки си е в собствената държава. Мерси, месье президент. Господин Мерси, благодаря, господин председател. Първият въпрос бе свързан с поверителността аз тук бих по-скоро уточнил въпроса. Става дума за изследване върху гръбначни, а не за токсикология. Става дума за защита на информацията за името и за характера на изследването. Останалата част не е поверителна. Във връзка с взаимното признаване. Един продукт, питате вие, е, може да е разрешен в Испания, но да не е разрешен във Франция. Подчертавам следния пример. Госпожа Вебер е, го даде. Е, има разлики в климата климатичните условия. Климата във Франция се различава от този в Испания. Следователно има екотоксикологични аспекти, които се различават. Подпочваните води и тяхното състояние е различно. Различни са хипотезите и състоянието на подпочвените води във всички части на Европа. И ние във Франция можем да имаме по-ограничителни изисквания, отколкото тези в Испания, с оглед на нашите климатични специфики. Е, като разликата, разбира се, може да бъде и научно обоснована. Аз е, е, ще се спра на успорванията. Всяка година имаме между 10 и 15 съдебни спорове някои години са повече. Голяма част от оспорванията е, идват от заявителите, които не са удовлетворени от нашето становище по техните заявления, или защото някаква употреба не е разрешена, или защото е, Гратисният период, който им е отпуснат след изтегляне на пазара, не им стига, така че огромната част от спорванията са от заявителите. В момента имаме три а, спора, които са висящи. И там чакаме съдебните решения. Господин Мерсие, може ли да ми кажете нещо за а, лозарите? Има продукти, които се използват за пръскане на лозите в Испания, но не са разрешени във Франция. Разбирам, че има наука, която обяснява, че климатичните условия са различни. Но пък въпросът за това какво могат да използват лозарите е много реален за тях. Сега е, обаче искам да дам думата преди вие да си помислите и да отговорите на госпожа Лунберг за отговор на въпросите на госпожа Ривази. Благодаря. Що се отнася до поверителността Ние като компетентен шведски орган не задържаме никаква информация, не съхраняваме информация и нямаме изисквания за поверителност в отношенията си с ЕСА. Докладите ни са обществено достъпни, всички могат да ги прочитат. Има понякога законодателни правила, които засягат така наречената поверителност и когато има изискване да не разпространяваме определена информация, ние строго се придържаме към правилата. Понякога поверителността е свързана преди всичко с начина на производство, процеса на производство. Иначе токсикологичните аспекти никога не могат да бъдат предмети на поверителност. Госпожа Розен, тя е юрист, ще отговори на въпроса ви за обжалванията, съдебните спорове, доколко се обжалват нашите решения. Преди всичко това става в случаи, в които заявленията са отхвърлени или е дадено частично разрешение. Някои е, разрешения в такъв случай се обжалват пред съдилищата. Също така се обжават и разрешенията, при които разпространението на продукта е обословено от специфични изисквания. Разрешенията в други държави членки не следват автоматично от факта, че в една първоначална държава членка е било дадено разрешение. И точно такива са хипотезите на обжалване. Значи, ние можем да откажем разрешение на собствена територия при наличието на специфични обстоятелства. И за това се появяват спорове. Благодаря, господин Кот. Първият въпрос. Търговска тайна. Член 63 много ясно посочва какво може да се съобщава. Има правила за информацията. Много хора пишат до нас и искат информация от нас или някаква оценка. Ние сме много открити, доколкото се вместваме в член 63. Даваме информация на други дружества, на представители на обществеността, но спазваме член 63. По отношение на споровете в съда. Различаваме се от колегите по това, че нас не са ни изправили пред съд. И трето, има още една разлика с Франция. Тук се намесват някои, а, такъв, някои такива разлики. Ние имаме парникова индустрия в е, Великобритания, но тя е доста различна от парниковата индустрия в Холандия. И голяма част от нашите парници е, се притежават от холандски дружества, но те не могат е, да използват същите пестициди нашият пазар е доста ограничен и те или не могат да използват същите пестициди, или просто не си струва. Скъпо е да търсят разрешение за своите. Госпожа Ривази. Аз не съм много доволна от това, което чух за поверителността. Шведската агенция казва, всичко е открито, няма поверителността. АНСЕС казва, само имената на, се посочват. И това са имената на директорите на лабораторията. Обаче ЕФСА за всички изследвания, направени от Монсанто, ни отговори, че са обхванати от търгов, търговска тайна – Значи, разбирате защо депутатите се вълнуват. Защо е се твърди, че Монсанто има право на търговска тайна или има авторско право? Защо някои предприятия се крият зад търговската тайна, ни интересува? Вие е, имате отговорност, носите задължението да определите, що е то търговска тайна. Така че не съм доволна от отговорите. Госпожа Ведер? Да, госпожо, напълно разбирам. Ние всички дадохме различни примери за това какво се включва при нас в понятието търговска тайна, но правилата за това са тайни. И мисля, че ако обобщите отговорите ни, те ще видите, че се получава общ възглед за търговската тайна. Можем да допълним това и писменно. Е, всъщност, е, заявителят не може да иска от нас да анонимизираме повече информация от тази, която ни задължава да представим анонимно е, законодателството. Това е много важно, когато представяме изследванията. Ние наистина бихме желали максимално да правим прозрачни тези документи, да ги представяме прозрачно, така че всички да извлекат някаква полза. Ние се опитваме да обясним как работим, колко качествени са нашите изследвания и анализи, за да могат всички да ни се доверяват. На основата на това, че ни разбират. Това, което трябва да бъде поверително, е стриктно определено. Процесът на производство, суровината и идентичността, самоличността на лицата, които са извършили опитите с гръбначни животни. Това мога също да ви го потвърдя и писменно. Извън това, искаме максимално да отворим цялата информация към обществото, да я направим достъпна за обществото. Има и други законодателни актове, като да кажем за фитофармацевтичните средства. Там също има изисквания за поверителност, но те са много строго ограничени. Благодаря, госпожо Лунберг. Eh, ja, eh, som jag sa Както казах, при нас не съществува поверителност. Е, освен това, което строго изисква регламентът на ЕСА не предлагаме информация за процеса на производство. Същото правим и когато обнародваме доклада си. Както каза колегата от Великобритания, в регламент 1107 се съдържат много точни, конкретни разпоредби за това дали един или друг елемент е поверителен. Например, ако подозираме, ако имаме съмнение, че някои индустриални процеси се разкриват, това може да доведе това може да доведе до загуба на доверие или до вреди, до вреди, които да претърпи заявителят. И за това ние много внимаваме с тези процеси. Върху данните обаче, като такива, изискване за поверителност не тежи. Да. Благодаря. Давам думата на госпожа Дорнано. Мерси, месье президент. Благодаря ви, господин председател. Ще ви задам въпрос, който допълва въпроса на госпожа Ривази. На финалният етап на проучването ЕФСА дал препоръки на, на предприятията за поправка на фактически грешки или типографски грешки. В случай беше използвана тази тема и по отношение на глифозата. Но а, тук се добавя и повидване характер на някои данни. Тук е проблемът, защото тези данни се отказват за достъп на някои НПО, които са го поискали, с, цитирам, довод, че трябва да се запазва целостта на процеса взимане на решения. Според органите, които вие представлявате, не смятате ли, че на практика решение, процесът на взимане на решение се нарушава от тази липса на прозрачност и от липсата на право на, на поглед над данните, които предоставя индустрията. Не сте ли съгласни? Господин Мерсие, госпожо Вебер. Donc on, on, peut que euh, être d'accord. Можем само да се съгласим с водещият принцип за пълна прозрачност, за да могат агенциите, гражданите, представителите на индустрията, всички могат да са наясно с данните, които са използвани за оценката. Единствените данни, които са с поверителен характер, както вече беше казано, са свързани с процесът на, на производство на веществото и по отношение на доклада за различните изследвания с гръбначни животни. Поверителни са имената на лицата, извършили тези проучвания. А, относно комуникацията и процедурата с, в рамките на ЕФСА, ако може да дадете по-конкретни данни, ще можем да ви отговорим в писмен вид. Трудно ми е да ви отговоря незабавно, тъй като не съм достатъчно добре запозната с, с конкретният случай и евентуалните взаимоотношения между заявителите и ЕФСА. Тоест, заявители тук имам предвид тези, които са поискали достъп до данни и той е бил отказан. Благодаря ви, госпожа Лунберг. Съгласни сме че е много важно да имаме възможно най-прозрачна и отворена процедура, включително и да се гарантира нужната правна сигурност. Също така е важно процедурата да бъде максимално прозрачна и ясна и за представителите на промишлеността и за представителите на гражданското общество. Тоест, прозрачността трябва да бъде водещото правило и поне в Франция, в, извинете, в Швеция това е водещия принцип. Госпожа Розен. Казах, че няма подадени жалби, всъщност има е, една жалба, има един съдебен процес, но то няма нищо общо с за подадените заявления. Има една такава, просто която засяга отказ на искане за достъп до информация. Единствено трябва да хармонизираме повече в голяма степен процедурите, за да има по-голям гарантирана подходящност за всички. Благодаря ви. Явно, че още какво се постигне по отношение на прозрачността. Не винаги има какво да се подобри. И накрая думата има Русини Луазов в качеството му на координатор. Първият ми въпрос е към Британската агенция. Преди малко споменахте факта, че изборът на държавата докладчик не се прави възоснова на по-лесен достъп до пазара. Тогава се питам, в обидето, кралство, където се използват много по-малко продукти за на защита, защото тогава в толкова по-голяма степен участвате в процеса на даване на одобрение за активните вещества. На шесто място сте по одобрение за пускане на пазар, по че на 17-то място по употреба на този вид продукти. Въпросът ми а, към Ансенс, Монсанто или Байер, обърнали се с вас а, с, относно искания за одобряване на активни вещества следствие на а, отношенията им с ЕФСА? Ако за какво става дума? Взима Волакот от Британската агенция. Благодаря ви. Обединеното кралство разполага с много голяма регулаторна агенция. Имаме много богат на експертни понятия. Имаме и много голям опит в взаимоотношенията ни с заинтересованите страни, както вече обясних по-рано. Търговските измерения често са решаващ фактор, когато заявителите избират към коя компетентна агенция да се обърнат. Ние имаме репутацията, че гарантираме качествена услуга с много висока експертиза, т.е. най-вероятно по време на партньорската проверка от другите държави няма проблеми. Дори да има други проблеми, които трябва да се решат в рамките на цялостния процес. Също така работим в тясно трудничество с заявителите, им помагаме да се справят с нередности, които са установени в рамките на процеса. Така че мисля, че това е водещия фактор, ефикасността на процеса, както вече казах. Определени са правни срокове, които ние се опитваме да спазим и ги спазваме по принцип в 93,9% от случаите. При някои заявления обаче е, се сблъскваме с трудности и не можем да спазим този крайен срок, но правим всичко възможно да се справим и с тези пропуски възможно най-бързо. Като цяло ми се струва, че Обединеното кралство често се оказва страната, в която се подава заявленията, защото имаме достатъчно, достатъчно голяма агенция, за да можем бързо и ефикасно да разглеждаме и заявленията за одобряване на нови активни вещества и за подновяване на разрушителни. Благодаря ви. Госпожо Вепер от Франската агенция, благодаря ви господин председател. Въпросът ми в голяма степен запада с въпроса на колегата от Обединеното кралство. АНСЕС и Франция са сред най-често сезираните компетентни органи, благодарение на нашата капацитет, на ресурси, които разполагаме и благодарение на факта, че можем да предоставим експертиза, която дава задобучен отговор на на заявителя, т.е. получава качествена услуга в а, разумни срокове. Между другото, трябва да отбележа, че не се справяме чак толкова добре, колкото Обединеното кралство с спазването на крайните срокове, но очевидно сме сред трите че, или четирите големи държави членки, към които най-често се отправят а, заявките, защото разполагаме с нужните ресурси и добра експертиза. В отговор на вторият ни въпрос а, на господин Лазо, получаваме заявки от всички представители на промишлеността в Европа, включително и Монсанто и Байер. Публикуваме всичко това на нашата веб страница, както и на страницата на Европейската агенция. Можете да намерите информация за името на вносителя на заявката и активните вещества. Ако господин Лазо иска да уточни срок и заявките, които разглеждаме от тези две фирми, въз основа и в рамките на това, което е допустимо предвид изискването за поведеност, можем да ви отговорим. Благодаря ви. Можем да направите в писмен вид. Сега ви предлагам да преминем към дебата за останалите колеги на принципа на спонтанните изказвания. Изготвяме списъка на ораторите. Euh, Същия принцип ще се прилага една минута за време за задаване на въпрос. Благодаря ви. На първо място, напълно съм съгласна с колегите от нашата комисия, които казват колко са важни прозрачността и отвореността в процедурите. Тези принципи трябва да са водещи при прилагането на нашите процедури. Знаем, че шведското правителство и шведските органи са разработили стратегия за околната среда, за която можем само да се радваме и която мога само да препоръчвам на останалите държави членки. То защо бих искал да ви, да ви задам следващия въпрос. дали се използват а, други нехимически альтернативи, както се въвеждат а, новата процедура, дали са се увеличени заявките за продукти без химикали в следствие на новата стратегия за околната среда на Швеция и дали подобни вещества се използват по-голяма степен от глифозата, например. Госпожо Лунберг или госпожо Хозен, Tack. Е. Наистина, опитваме се по всякакъв начин и чрез различни методи да постигнем по-устойчиво селско стопанство с е, по-малко потреба на химически вещества. Аспекта устойчивост е много важен за нас на национално равнище. Работим с съвета за стопанство за разработването на национална стратегия за замесването на тези химически продукти, а и на европейско равнище има и други инициативи за насърчаване на подобни химически или нехимически вещества, но които са по малко вредни за околната среда. Целта е да се улесни пускането на пазара на нехимически, е, честно органични вещества, които нямат е, вреди за околната среда, които обикновено са изключението към момента, а не е, масова практика. Някои микроорганизми, например, биха могли да се използват като активно вещество. Това е нов клон на научната изследвания и е възможно те да заместят някои съществуващи в момента химически продукти за растителна защита. В момента се разглеждат около десетина вида микроорганизми с тази цел и много залагаме на разработването на подобни подобна експертиза, за да можем действително да намерим ефикасни активни вещества и на биологична основа, не само на химическа. Знаем, че е много трудно да се здобием с нужната информация за микроорганизмите. Е много трудно за предприятията да ни предоставят такива данни, което пък своя страна осложнява и оценката за регулаторните органи. А пък регулаторната рамка по отношение на микроорганизмите е изключително строга, поне в сравнение с някои химически вещества, като за тях се оказва, че правилата не са чак толкова строги. Ето защо сме подели инициативата да се опитаме да разработим нова стратегия за информация за пускане на пазара на микроорганизми. Само това мога да кажа по този въпрос. Може би Елза има какво да добави. Правителството ни е поставило като задача да намалим интереса на потребителите към химическите вещества, т.е. ние се стремим към промяна на потребителското поведение с цел ограничаване на продуктите за растителна защита, на които са изложени потребителите. Така, например, въз основа на директивата за устойчивост имаме ясен мандат да намалим употребата на някой вид химически вещества. Благодаря ви, господин Уейт има думата. Благодаря ви, господин председател. Въпросът ми всъщност е и към трите агенции. Случвало ли ви се вече да отказвате е, заявка за разрешително, тъй като е било очевидно наличието на економически интереси в съответната държава членка? Например, в случаите, когато съответното предприятие, което е внесло заявката, има сериозен оборот в съответната държава членка. В едното казва казахте ни, че агенцията само частично е, е финансирана от правителството и че също така се финансират отчасти чрез такси. Че така е изграден економическият ви модел. Въпросът ми е дали не одобрявате част от заявките не заради високото ви ниво на експертиза, а защото ви се плащат такси от предприятия с големи интереси в страната. Ами, предлагам ви да оставим малко време за размисъл на Британската агенция и да дам думата първо на Ансес за отговор. Благодаря ви, господин председател. Нашите оценки и решения се основават само на научни данни. По никакъв начин не взимаме предвид економически съображения. Не ли става въпрос за оборота на предприятията или пък за потребностите на селското стопанство по отношение на економическите рискове, свързани с липсата на продукт за справяне с даден риск за селските стопани. Ние се основаваме единствено само на научните данни, които разполагаме, за да излезем с нашите оценки. Между другото, ние нямаме пак и печалби от таксите, които се плащат. Е, те са с данъчен характер във Франция. Председателят, разбира се, но ще е, допълня въпрос на зададеният въпрос. Схвани се, че сме много разпокъсани на моменти. Когато говорим за конкуренцията, например, за Байер и за Монсанто, се оказва, че няма проблеми. Не е нарушено никакво правило. Но като че ли не може всеки да се затваря в а, своята стаечка и да работи само за себе си. Нас ни вълнува цялата система и прекалената сложност на системата. Така че с пълно право си задаваме и подобни въпроси. вие ще се основавате на научните аспекти. Да, разбира се, за това и сме ви поканили, но когато стана ясно, че а, оценката за глифозата беше поверена на германската агенция, междувременно теше проекта за сливане на Байер и Монсанто, очевидно ще се припокриват тук интереси и се питам защо точно в този момент, при положение, че а, държавата за докладчик е Словакия и самата вие казахте, че има други агенции, които може би имат повече експертиза за подобни случаи. Така че очевидно се и покриват доста интереси, които повдигат и въпроси, за това очакваме отговори. Но пък ние от наша гледна точка, като имаме поглед на цялата система, няма как да не се съсредоточаваме върху всяка подробност на отговорите. Искам, искам просто добре да ме разберете защото се поставят въпроси, които са много конкретни, но се поставят и въпроси за системата като цяло, въпреки че си даваме сметка за качествената работа, като вършите конкретно. Не знам кой иска думата от Британската агенция, госпожа Клейтон. Благодаря ви, ще се опитам да отговоря на първият ви въпрос, а именно дали някога сме отхвърляли заявка заради економически или правителствени интереси. Бих искала да повторя казаното по-рано, а именно ние сме независим регулаторен орган, неправителствен публичен орган, и е, работим съгласно регулаторния кодекс на правителството. Разполагаме с независим външен е, надзорен съвет и също така сме обект на редовни партньорски проверки. В рамките на процеса на взимане на решение използваме научни данни, за да стигнем до заключенията, които правим и решенията, които взимаме. И по никакъв начин не сме подложени на политически натиск или натиск от правителството, за да излезем с отговор, който не е съответства на научните ни изводи. Вторият ви въпрос. Не съм много сигурна всъщност какъв беше въпросът ви дали даваме повече положителни отговори на заявките, защото сме финансирани от правителството или защото от части се финансираме с такси плащани от промишлеността. Genau das war die Frage, ob, Да, точно това беше въпросът. Дали промишлеността по-скоро би се обърнала към вас, защото има повече шансове да дадете положителен отговор на тяхната заявка, тъй като от части зависите финансово от промишлеността или в по-голяма степен от други агенции на други държави членки, например. Индустрията се обръща към нас, защото искат надежно решение – искат да могат да разчитат на това решение, е, когато се стигна до партньорската проверка, за да се гарантира, че решението ще се признае от колегите във всички държави и членки като отлична е, лично решение и че сме спазвали надежно целият процес от регулаторна гледна точка. За това ни избират нас, а не защото е, ще се отнасяме по благосклонно към тях. Те искат справедлив подход. Е, мадам Форенца? Госпожа Форенца. А не, госпожа Веберо, ме помоли да допълни нещо. Благодаря, благодаря за внесените уточнения в този легитимен въпрос. Мисля, че е, в днешния свят нищо не можем да изключим, но ако помислим в историческа перспектива, е, един от поводите за създаване на регламента от 2009 година е да не се стига до там разрешенията, които преди се даваха изцяло на национална плоскост, да не са зависими вече от съображения, които въжат в конкретната страна. Може би решението, което намери европейския законодател, не е съвършено но все пак е по-добро. Има една държава членка, която е докладчик, но се прави след това партньорска оценка от другите държави от Европейска агенция и така по отправеното към дадена държава заявление може да се хвърли поглед от страни. Мисля, че все пак сме в правилна посока, вървейки по този път, е, като се има предвид, ако остане всичко на национално равнище, какъв натиск може да се оказва. Да, вярно е, че когато се чуят цифрите и се е, вижда разликата между средствата влагани в частни изследвания и средства влагани в публични изследвания – добре е да се запитаме не само за координацията, но и за още по-голямо обединяване на средствата, ресурсите и усилията. Дали не е необходимо да постигнем е, такава по-голяма взаимна зависимост, е, за да можем е, да се подпомагаме по-добре? Защото раз... говорим за различни мащаби когато става дума за финансиране от частен сектор и финансиране в обществения сектор. Не можем да не се питаме, няма ли да е по-добре, ако има по-добра координация, повече овзаимностяване? Това са все идеи, които трябва да бъдат обмислени на европейско ниво. Защото пазарът е европейски. И е хубаво работата на агенциите да се стикова в различните държави членки е по-добре. Ако вземем като пример глифозата и това, което се прави в Съединените щати, ще видим, че има много теми, по които можем да се координираме по-добре. В Калифорния съд предприе действия за забрана. Така че хубаво е да имаме по-колективен начин на действие, за да можем колективно да се защитаваме. Госпожо Вебер, да, благодаря, господин председател. Мога само да се съглася с това, че е необходимо да има допълнителни средства. Е, това е така и по отношение на глифозада. Е, и на европейско ниво, и в е, национален мащаб. На нас ни липсва това, което съществува в САЩ. Националната програма за токсикология която съществува там. Това би позволило да се правят подходящи изследвания за опасностите от определено вещество, когато има разногласие и в общественото мнение, и в научната литература. Не става дума да правим инвестиции вместо промишлеността, а да имаме достатъчно средства, за да отговорим на тези жизненно важни въпроси за това отровни ли са, токсикологични ли са продуктите, токсични ли са. Но, но би... Госпожа Форенцо, изцяло сме съгласни с това изказване, особено що се отнася до необходимостта да бъдат обединени ресурсите, включително и за целите на по-добрата изследователска дейност. Както и каза колега Пок преди това, имаме нужда от допълнителен инструмент, повече средства за научно-следователската дейност и осигуряване на нейната независимост. Това е всъщност нещо, което предизвиква най-голямата ми загриженост. И сега съвсем накратко моя въпрос. Дали е възможно тези агенции, които са поканени днес, дали те биха могли да разрешат вещества, които биха могли да се използват в Европейския съюз, но не биха разрешили тези вещества в собствените си държави. Да, заповядайте. Господин Мерсия. Да, благодаря, господин председател. По вашия въпрос разбирам следното. Вещество, което ще бъде одобрено на европейско ниво, и за което продуктите няма да бъдат или не биха могли да бъдат разрешени в някои държави членки. Има такива случаи във Франция. Веществото е одобрено и по причини, свързани с климата, типа почви и културите – за които ще се използват продуктите, съдържащи това вещество, за продуктите не са дадени разрешения. защото има риск за подпочвените води, например. И оценката показва, че заложените в закона норми на замърсяване са ще ли да бъдат превишени. Има, има такива случаи. Има такива случаи. Веществото може да е разрешено, а продуктите да не бъдат допуснати до пазара. Така, такива случаи сме имали и във Франция. Действа се адхок. Прави се преценка във всеки отделен случай. В отделния случай се е показало, е било доказано, че е, оценката на риска се изменя, когато бъдат взети предвид специфичните местни условия. Да кажем, така е било, за да се защитят интересите на земеделците в Ландок. Госпожа Розен? Е, е, да. Всъщност е, вече това го каза колегата от Франция. Има продукти, които могат да бъдат разрешени в една държава, но не издължително в друга. Това, че едно вещество е одобрено, означава, че може да бъде одобрен целият продукт. Дали трябва да дам допълнителни обяснения? Госпожа Лунберг ще добавя нещо. Мисля, че може би не се разбира съвсем добре какво случва всъщност. Задава се въпроса какви точно изследвания правим. Нашата задача е да даваме оценка. И даваме оценка на документацията и изследванията, извършени от отрасъл. Това не са всъщност научни изследвания, те не са направени от учени. По-скоро само се посочват последиците от определено вещество. И има много предприятия, които влизат в огромни разходи, за да получат подобна информация. Ние искаме да гарантираме това, че тези проучвания се правят в съответствие с насоките на Си СИС темата на ОИСР предполага взаимно признаване на данните доказателствата и насоките за протоколите. Също така се обсъждат от експерти в различни държави от света. Тоест има международен обмен на експертни мнения. И по този начин се дава оценка на глобално ниво. Отрасълът прави огромни разходи, за това е важно да има норми, свързани с изискванията към информацията. Не може да се получава така, че даден орган, компетентен орган, проучва нещо, по такъв начин, че да отговорността да се пада само на една определен държава. Благодаря. По въпросите 57 и 8, да, наистина възможно да се одобри определен продукт за използване в Европейския съюз и да не получи разрешение за използване в Обединеното кралство. И колегите вече обясниха причините – има конкретни проблеми в селското стопанство на всички държави членки. Ние не сме изключени. Ние имаме редица национални проблеми. И често се случва, че тези национални проблеми не позволяват разрешаване на даден продукт или вещество в Обединеното кралство. Мерси. Мадам Ривази, дерниер оратрис. Euh, Благодаря, госпожа Ривази, последен оратор. Когато вие ми казвате, че говорите за земеделска база, аз имам съмнение. Когато се използва пестицид в Англия, който не е същия като в Гърция и се казва, че съображенията са от земеделско естество, е, това не е ли същото като токсилогич... токсикологичното изследване? Та, малко се смущавам. Второ, има три големи агенции, може би четири в Европа. Англичаните, французите, немците. Швеция казва, че няма досията за нови вещества. Сиреч има три големи вещества, които си разделят пазара – всички тези агенции са си са докладчици. И аз започвам да се безпокоя, ще ви кажа защо. Защото после, когато правите партньорската оценка, компетентността за веществото е при англичаните, французите или немците. Малките агенции може би имат компетентност за една сфера, но не и за друга. И после в ЕФСА всичко се завърта и изведнъж се появява една оценка и гаранция за обективност. Е, кой може да ме убеди, че България, Естония или е, Румъния няма да гласуват за точно определена агенция? Ето, аз намирам, че прекалено голяма е вашата тежест – и че има едно такова разделение сега, че когато се гласува окончателно, защото всички държави членки гласуват, може да се изкриви в крайна сметка резултата от този вод. Благодаря, Ансес, господин Мерси. Благодаря, господин председател. Що се отнася до първата бележка, свързана с разликите поради е, различните земеделски условия. Когато говорим за замърсяване на околната среда, пред нас се очертава триптих. Култура, почва и климат. Една и съща култура, към която се прилага една и съща доза продукт или вещество, в едни условия може да доведе до замърсяване на подпочвените води, докато в други може да не, дов... да не доведе. Нали? Някъде има дренаж на културите, други, другаде няма дренаж на културите. И агенциите трябва да знаят какви са условията, трябва да познават тези културни специфики. И именно за това, когато се преценяват рисковете, изхождайки от различното място, вие стигате до различни изводи за тези рискове. Наистина, има държави членки, които са доказали много убедително, е, че са предприели разумни мерки за това да не, довед... да не се стигне до замърсяване при техните специфични условия. Това е действителност. Оценката трябва да бъде приспособена към условията на място. Що се отнася до големината на агенциите? Мисля, мисля, че има много компетентности в други държави, не само във Франция, Великобритания или Германия. Аз винаги се смущавам, когато се говори само за едни агенции, а не се говори за други. Аз мисля, че колегите от Холандската агенция, от Института Бенаки в Гърция, от колегите от Австрия, от Ирландия, от Дания, от Белгия. В много случаи са извършвали проекти, са изпълнявали проекти, извършвали са изследвания на европейско ниво. Може би тяхната компетентност не е така разклонена, че да се участва в общо европейските оценки, но експертиза има. Това е в областта на пестицидите или се натрупват достатъчни експертни познания, за да може да се е, участва в експертните групи. Така че няма компетентност само в Великобритания, Франция или Германия. Е, госпожа Розен. Ehm, Благодаря, няма проблем. Не бих могла да се произнасям по научните аспекти, и особено що се отнася до данните, свързани с, с климата и селското стопанство. Разбира се, има връзка, но когато става дума за оценка с цел да се въведат ограничаващи условия или да се изключат определени аспекти, то тогава държавата членка съобщава за това на комисията и съответно държавата членка има възможност също така да бъде предмет, т.е. нейното решение може да бъде предмет на обжалване. И искам да уточня, че този въпрос за новите продукти и активните вещества в тях, че те се оценяват в много малко държави. Да, има една държава, която е докладчик, но останалите държави членки също така могат да представят своите отзиви, да участват в окончателния анализ или оценка и също така е се участва в този процес. От тази гледна точка тук не виждаме някакъв проблем не е задължително всяка държава членка да е докладчик. Имаме и други дейности, чрез които да дадем своя принос. Благодаря, господин председател. Изцяло подкрепяме това, което казаха колегите от Франция и Швеция. Само искам да коригирам едно впечатление. Тук се говореше за гласуване в ЕФСА няма гласуване в ЕФСА, гласуван се извършва в научния комитет, така че в ЕФСА не се извършва гласуване. Само това исках да уточня. Благодаря ви. за Барт Стас. Благодаря, господин Барт Стас. Eh, Два допълнителни въпроса. Първият е много конкретен към шведските представители. Вие казахте, че има насоки, дадени от ОИСР за лабораторната практика и добрите примери от лабораторна практика. Сигурни ли сте в Швеция, че тези практики са абсолютно надежни, защото преди 10 години в лабораториите Монсанто през последните 10 години имаш само едно посещение за проверка на това дали тази лаборатория отговаря на принципите на добрата практика. И също така на предишното изслушване раз... научихме или по-скоро чухме, защото вече го знаехме, че нивото на активните вещества се определя на нивото на Европейския съюз и разрешителните за продукти и формули. Това е нещо, което е в правомощият на държавите членки. Тоест, когато се обедини едно активно вещество с определена формула, това може да се окаже много по-токсично съединение, отколкото съставляващите го вещества по-отделно. И за тези продукти за растителна защита, дава ли се разрешително нивото на Европейския съюз? Не е ли по-добре да се повиши нивото на даването на разрешителни, така че тези разрешителни да се издават от Европейския съюз, на нивото на Европейския съюз? Ансес, госпожо Вебер, първа ли искате да отговорите? Да, благодаря, господин председател що се отнася до контрол, лабораториите извършват тези изследвания. Те подлежат на контрол. Винаги е по-добре да се е, правят по-чести проверки и те могат да го поискат. Във Франция има е, система на одит и тази система работи много е, периодично функционира на периоди много по-кратки от 10 години, но може да се говори наистина за това, имаме ли капацитет да увеличим броя на проверките, за да е, гарантираме по-висока надежност на данните. Мисля, че сигурно по този въпрос можем да помислим. Що се отнася до това дали решението да е на европейско или национално ниво. Вие добре казахте, че има от една страна оценка на активни вещества, а от друга страна има решение за одобрение, което се взема на европейско ниво, на основата на оценките, направени от държавите членки и ЕСА, И това може да е предмет на преговори, на диалог, на дискусии между държавите членки. Това решение за одобрение се подлага на дискусии между държавите членки. Там в тази дискусия вече се вземат предвид и научни съображения, но и други съображения в момента, когато трябва да се гласува. Тези съображения са най-разнообразни. Също така стои въпросът дали за препаратите, които се правят от активните вещества, не е по-добре да има решение на европейско ниво. Мисля, че по този въпрос има какво да се помисли. Все повече се централизира на европейско ниво разрешителното за медикаментите, например. но трябва да се знае, че може би е по-малка разликата между един онкологично болен човек в Белгия и един онкологично болен човек в Гърция, отколкото е разликата в условията на климата, почвите, територията в двете страни. Ако е решението, вземано на европейско ниво, ще е много трудно да се съобразят тези специфики, защото Франция има територии, където има тропическа растителност, както казах, и много трудно ще се намерят експерти в други държави, които да знаят как да се постъпи в този случай. Да, трябва да има колегиалност, трябва да се споделят оценките. И също така и политическите решения трябва да се опират на колегиалност, но разбира се, сложно е да се предвидят еднотипни разрешения с оглед на голямото разнообразие в условията. Да, но позволете ми този коментар че Европа е единна в своето многообразие. Тоест, ние имаме обща цел, вземаме решение заедно и след това можем да предвидим някои изключения за отделни е, райони. Може би е, не за много големи територии, но за отделни райони с оглед да се съобразят техните специфики. Е, това е едно уточнение, което може да ни ръководи в пътя ни по-нататък. Шведската агенция, моля. Благодаря ви. нямаме подозрения спрямо изследванията, които идват от акредитираните лаборатории и които са сертифицирани. И не ни се случва често да а, има последващи контролни мерки. Да, разбира се, ако имаме някакви основания да смятаме, че трябва да се извърши проверка, извършваме я. Що се отнася до нивото, на което да се взимат решенията за продуктите? Така, е, първоначалната ми реакция ще е следната. Би било много сложно да има един процес на одобряване на продуктите на общностно ниво. Крайна сметка има национални агенции, които имат за задължение да опазват общественото здраве. Смятаме, че би могло да се създаде нещо като единство на критериите за продуктите за растителна защита. Обаче може да се окаже така, че има различни основания, различни причини за формулиране на определени критерии. За да решим проблема с различните вещества в различни продукти, трябва да се докаже, че продуктът е вреден. И че наистина това беше за окончателния продукт. Не знам каква е частотата на проверките за спазване на добрите практики и принципите на добрата практика в лабораториите, обаче тези проверки не се извършват от заявителя, а от унези организации, които, с които се сключва договор и те извършват различни дейности, включително лабораторни. Съгласен съм с колегите, що се отнася до нивото на вземане решения. На европейско ниво това е би било сложно, защото ние всички работим възоснова на отчитането на националните условия, националната специфика. Всяко едно активно вещество, което получава първо одобрение или подновено, има представителна формула, която се отчита при издаването на разрешение или удължаването му. И това също така се отчита на европейско ниво. Има друг факт, който трябва да отчетем. И това е, че методологията, извършените изследвания, използваните резултати за активните вещества са същите изследвания и методики, които се отнасят към формулите върху които се базират тези вещества. Тоест има достатъчно сериозна връзка между формулите и активните вещества. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря за изключителното качество на нашия разговор, който ще ни помогне да напреднем заедно действително могат да бъдат задавани въпроси, които да бъдат и допълвани и така да са дадат допълнителни отговори в допълнение към днешната дискусия. Мисля, че всичко това е шанс да вървим напред заедно. Това е начина да преодолеем затвореността. Благодаря е, много за всичко, което ни казахте за вашата работа. Много сложен е днешният свят и е необходимост за нас да се справим с тази сложност. Говорим за много сериозни явления и области. Всички знаем това. 90% от насекомите от вече са изчезнали от територията на Европа. Съвсем не е маловажен въпросът с положението на опрашителите, тези насекоми, които опрашват на растенията. Много са новите заболявания. Това са въпроси, които засягат всичките 500 милиона европейски граждани. Това са въпроси, които вълнуват нас, вълнуват и вас. Ако можем да усъвършенстваме процедурите съвместно, това ще бъде неизменно от полза за всички държави членки на Европейския съюз и за техните граждани. Благодаря за този качествен разговор, за вашите отговори и за работата ви, която също е толкова полезна. Благодаря на всички. Благодаря ви.